Um, Приканвам ви да започваме заседанието. Знам, че тази зала не е толкова голяма, но това е реалността. Може да си сменяте местата. Виждаме, че има правостоящи. Те могат да сядат за малко, другите да стават. Вие въобще ще се организирате по някакъв начин. Нека да започнем да заседанието, но преди да поздравя господин комисаря, нека да свършим нещо, което е работа на комисията. Трябваше да го свършим сутринта. Нека да ви информирам, че имаме няколко нови колеги за втората половина от законодателния мандат. Няколко хора заместват други. Също така имаме повишен брой на комисията. Господин Лисън, който всъщност увеличава брой на колегите, които принадлежат към нашата комисия. Господин Нилсън, той е от социалистите и демократите. Той е стар приятел на кохезионната политика от години, работеше, години наред работеше в Комитета на регионите. Той не е нов. Човек с огромни експертни познания. Го приветстваме в нашите редици. От АЛДЕ, Винченцо Йовина. Здравейте! Добре дошли сред нас. И от групата на Зелените, Ана Миранда, добре дошли сред нас. Виждам, че и от EFD е имаме господин Дефилие. Не знам дали той е тук. И още един колега, който замества колегата Ярохо. Ето го е новия колега. Добре дошли сред нас. А господин комисаря Хан ми казва, че и а, господин Штатлер е тук. Добре дошли. Не знам, може би има още някой, когато съм пропуснал още някой нов. Много ви моля да ми подскажете, ако е така. Колегата от Унгария, Чана Цегеди, той не е тук сега, нали? и от заместниците имаме нов колега. Ива Рипада, И е, така изчерпваме списъка с новите колеги и сега официално може да започнем нашето заседание. Сред нас е господин комисаря Йоханес Хан. Чудесно е да се видим с вас за първи път тази година, да ви пожелаем успешна нова година. Да, това е първата ни официална среща. Много сме благодарни за вашата откритост, за вашата готовност да разговаряте с хората. Днес бихме искали да чуем вашето експозе вашите коментари, бележки във връзка с преговорите за новата регулаторна рамка. Както обичайно, започваме с встъпително слово от господин комисар и след това размяна на въпроси и отговори, въпроси от координаторите и след това и от редовните членове на комисията. Господин комисар, имате думата. Благодаря. Искам да се възползвам от дадената ми възможност, да ти благодаря на теб, да благодаря на други колеги, които показва, че спазваме традиция тук в парламента. Тоест, след поканени сме тук всичките и това продължаваме същата традиция. Традициите са губи, разбира се, за а, е, осъществяването на нашата политика, на нашите проекти. Искам да кажа няколко думи като увод, защото през последните дни, през последните седмици структурната политика беше в светлината на рампата, както се казва, защото много се говореше и се каза, че структурната политика ще позволи да се справим с економическите проблеми в Европа. Може би е, няма да успеем изцяло да ги решим тези проблеми, но поне ще способнем за, тех... способстваме за техното решаване. Мога да кажа и може би от името на всички, че структурната политика позволява, разбира се, да се измъкнем от кризата, но всичко зависи от начина по който ще използваме тези инструменти. Но се счита, че структурните фондове могат да създават растеж, да генерират заетост и да запазят работни места. 2011 година беше рекордна година. 32 милиарда бяха похарчени по в различни, в, различни фондове и в Коехизионния фонд също, което съставлява 6% спрямо 2010 година. Така че 5 милиарда, това са 5 милиарда повече в сравнение с 2010 година, но това е, отговаря всъщност на нашата политика. Знае се, че е, доверието се попромени преди преди края на 2011 година, както за Гърция, така и за Португалия, въвеждането на политиките върви добре. 2012 година трябва да бъде годината, основната година за приложение на определените разпоредби и трябва, разбира се, средствата да бъдат използвани целесообразно. Комисията вече има многогодишен опит – областта на исканията за помощи, за финансови помощи. Знае се, че към края на годината се натрупват а, такива искания и горе-долу през декември вече бяха изпълнени около 18% от плащанията. Тъй, че трудността е добре да се планират разходите. И защо казвам всичко това? Защото е, когато не се използват фондовете, тези фондове се използват за други цели, различни от структурната политика. Така че има ангажименти, но няма плащания. През 2010-2011 година 30 милиона бяха освободени. Казвам го, защото мисля, че експертите по структурните фондове би трябвало да получат известен брой предложения относно планирането на плащането. Знае се също, че ще трябва да използваме, да се възползваме от периода, който предстои, за да видим какво е качеството на програмите от структурната политика и да се въведат някои промени, когато се налага в програмите. А програмите, които работят добре, трябва да получат допълнителни фондове. Тези пък, които не са стратегически, ще продължат да бъдат изпълнявани, но с малко повече гъвкавост. Освен това, трябва да ви уведомим за изпълнението на тези програми. Държавите членки трябва да ви уведомят и за бюджетните проблеми, тъй като вие сте тези, които ще се произнесат по проблемите свързани с бюджета. И е, ние работим в рамките на многогодишна програма, на многогодишна рамка, и се прави, е, разбира се, е, програма за един годишен бюджет и ако, разбира се, е, не се изпълнат тези, тези бюджети, някои държави членки ще няма да получат това, което са поискали. А освен това има и нови проекти, които трябва да се финансират, трябва да се види откъде се вземат парите. Кохезионната политика 2014-2020 година. Искам да благодаря всичките участници, всички, които участваха в подготвителните технически сесии. От началото на месец октомври 2011 година и какви са дейностите, които бяха проведени до този момент, мога да ви кажа, че полското председателство отдели е, сериозно внимание по този въпрос, което не е изненадващо. Полското председателство се ангажира в а, а, тази посока, игра ролята на новатор в а, комисията и получихме един компромис, текст за компромис през месец декември. Питахме се дали няма да е рано да представим този документ в съвета, но все пак документът беше представен и благодарение на преговорите на, презида... полското председателство и се радвам да отбележа, че датското председателство ще бъде също толкова ангажирано. Беше представена програмата с всичките различни теми и е предвидено да се постави е, отделението върху системата за контрол и управление. От страна на съвета най-малко 100 часа бяха отделени за преговори в рамките на съвета – Имаше неформални преговори в групите, работните групи. И ще се проведат разговори на 24, от 24 април до юни ще се проведат а, такива а, преговори. Защо го казвам? за да благодаря на парламента за работата, която е извършена в този момент. А също така и държа да кажа, че в съвета нещата вървяха с ускорена, ускорен ритъм. Беше казано, че преговорите по същество трябва да се провеждат успоредно с бюджетните преговори и споделям напълно този подход защото целта е действителност накрая да бъде одобрен бюджетът, който беше предложен от комисията. Това е едното нещо, но също друго, което е също толкова важно, е, че основните принципи, структурата, архитектурата на структурната политика да бъдат запазени и смятам, че ще бъде по-целесообразно да се разглеждат успоредно въпросите на структурната политика и въпросите свързани с бюджета, защото е, има опасност е, е, специалистите по бюджета да поставят под въпрос структурната политика и нейната архитектура във връзка с регионалното развитие. Важно е основните елементи на нашата политика да преживеят на тези преговори, разговори, така че е абсолютно необходимо тези две теми да, да бъдат разглеждани успоредно, да бъдат едновременно. Така че аз ви приканвам вас, парламента, да направите нещо, т.е. да се, да приемете тази методика, този подход. Т.е. че по време на преговорите между съвета и парламента. Да работите успоредно по тези две досиета и парламента да бъде на да бъде е, да работи едновременно с нас, а не да изостава, например. При всички положения, доколкото разбрах, това е и което вие искате да постигнете. И така, кои са основните елементи на структурната политика? Става дума за общите насоки в областта на инвестиционната политика. Има известен брой аспекти на солидарност. Солидарност в регионите, всякъде и някои програми ще е, допринесат много за това. И на второ място се ориентираме в зависимост от резултатите. И до тук не съм чул някакви възражения, така че ще е трудно, освен това, да бъдат и възражения в тази тема. едва ли ще, някой ще е против този начин да действаме. И от друга страна, дискусията относно тематичното съсредоточаване и съвсем откровено казано, не бях чул е, друго. Очаквах все пак да има някаква критика в някои страна, някои държави членки. Но се оказва, че очаква се и в парламента все пак да има някакви критики относно поставените теми. Колегите ми от комисията имат трудна задача да решават, особено когато се говори за енергията и за енергийната ефективност, защото мерките, мерките, които се вземат в тази област, не само се борят против затоплянето на климата, но също така и създаването на заетост. И то става дума за трайни работни места – И инвестициите, инвестициите в тази област не са чак толкова големи, няма чак толкова много инвестиции в техника, в машини. Uh, Освен това, съществуват известен брой проекти, които не се вписват напълно в полето на нашата дейност, но е, все пак оставихме, оставихме отворена вратата и за по-широки по-широки теми, примерно в областта на технологичните обновления, но също така и административни обновления. Имам предвид по-специално маркетинга, маркетинговата дейност, процедурите, всякакъв вид обновления, които биха могли да помогнат на предприятията да имат по-добри перспективи за бъдеще и да бъдат способни. Или пък да укрепят своята позиция спрямо конкурентите. Освен това, бяха определени цели по отношение на енергийната ефективност. Има много възможности да се работи в тази насока. трябва да се внимава, да не се инвестира твърде много пари в тази дейност, за да не се трябва да се подбират по-внимателно проектите, свързани с енергийната ефективност. Така че всичко, което казах за енергията, това не е свързано с структурната политика, не е включено в структурната политика, но спомага за това. Освен това, си дадохме сметка, че да, че в някои държави членки, които имат федерална структура, нещата могат да се организират по различен начин. Примерно в някои страни, като Франция, например, регионите нямат право да определят, да издават законодателни текстове. Например, се поставя въпроса за макроусловията и някои региони във Франция казват, че не са заинтересовани, защото нямат съответните правомощия в законодателната област. Освен това, има още един аспект. Става дума за качеството на законодателната нормативната рамка, като Целта е да може структурните фондове да се използват още от започването на един проект, още от самото начало. Това е един принцип, който като че ли се приема от всички. Но това е общото правило и както се знае, както се знае, винаги има дребни неприятни изключения. И няколко забележки, за да приключа, става дума за тематичната концентрация, съсредоточаването на тематиката – е, спеси също и на принципа за партньорство. И там очаквам подкрепата на Европейския парламент по тази точка, която е много важна. С други думи, с държавите членки ще трябва да може да се сключват споразумения, които да са специфични нали, по съответните теми. Трябва да се включват и регионите, трябва да се спазва принципа на многостранното управление, да се включат в управлението и местните и регионални организации, неправителствените организации – А освен това, въпросът, трябва да се разгледа въпроса и с правния статут на рамката. Сега аз зная какъв работ... има такъв документ. През феврари ще направим едно предложение, но като начало трябва да се започне този дебат. Това е въпрос, който е поставен на маста за пръв път. И в момента се мъчим да въведем тази нова система. Това е доста амбициозен проект. Трябва да се изяснат различни тематични области и да се каже какви са целите, които се са поставени. И разбира се, това не е безинтересен въпрос. Напротив, това е Една тема, която е много амбициозна, много интересна. И а, с отговорните комисари ще, ще ви представя текст по този въпрос. Сега вече до къде може да стигнем, това ще се покаже в самата дискусия. Благодаря за вашето внимание. Много благодаря, господин комисар. Може би половин минута за организацията на нашето заседание днес тъй като имаме една поредица от представения и аз предложих на координаторите и те не се противопоставиха да имаме съвместен подход към дебатите днес. Чухме встъплението на господин Йоханес Хан. То е встъпление към цялостната дискусия след това, след дебатите с него, ще продължим с Николас Мартин и останалите колеги по-подробно по останалите въпроси. Решихме да поставим ударение върху основните въпроси, така че ще ви помоля да приемете след експозето на господин комисаря, да помоля докладчиците и онези координатори, които не са докладчици, Макар, че там има голямо припокриване на ролите, но днес може би е по-добре да работим по този подход. Най-напред те да зададат въпроси, след това останалите членове на комисията. И с това приканвам първите двама докладчици по общия регламент и от името на НП Ламберт Ван, Нистерлой. Heel, heel graag. Um, благодаря, взимам с удоволствие думата. Мисля, че е време да запретнем ръкави. Има още доста точки, които трябва да разгледаме и мисля, че трябва да се опитаме да видим до къде са стигнали нещата. Вече имаме една основна структура за кохезията. Не става дума да измислим колелото, става дума за стратегията 2020, е, изпълнителните разпоредби в областта на кохезията. Различните точки вече бяха упоменати съвсем основателно. И сега предложихме известен брой инициативи. Имаме работен документ е, за основния регламент. Имаме други е, страни, които също са изготвили доклади. И именно по този начин ще работим тук в парламента. Всичко е в нашите ръце. Имаме многогодишни финансови перспективи, които са изключително важни, но ми се струва, че всичко това, че, че това не пречи все пак да запретнем ръка и да работим и като парламент трябва да поемем нашата отговорност, за да успеем на първо четене да, да постигнем някакво споразумение, ако е възможно първо четене, разбира се. Това е нашата цел. Няколко пъти вече проведохме неформални разговори, е, упоменахте няколко аспекта, които изисква допълнителни разяснения от ваша страна също и може би следващия път ще можем да разгледаме нещата на малко, по-малко по-подробно. Там ще имаме изслушване и от наша страна ще предложим няколко основни промени, които е, изменения, които ще бъдат е, договарени с други членове на нашата комисия, също така и комисиите, които са сезирани за становища. Това са перспективите, в които ние виждаме нашата работа. Това ще ни позволи да постигнем положителен резултат. Вие цитирате известен брой е, елементи, които заслужават някои така, разяснения, може би говорите за общата стратегическа рамка, като казвате, че да, е, ние ще поизясним някои неща, това е нещо ново и в тази оптика ще виждаме нещата. Може би ще разглеждаме нещата в различна перспектива. Има, има средства, които са е, ангажирани, определени са известен брой цели в е, тази стратегическа рамка. Казвате, че има известен брой цели, които трябва да се интегрират в рамките на приоритетите и така нататък и така нататък, но може би, може и да предвидим да интегрираме всичко това в процедурата за съвместно решение. Тая сутрин чухме съвета, който предвижда също да проведе нещата в същия дух. Вече от години ние си препращаме топката, какво може да се прави, какво не може да се прави. Мисля, че ще е добре сега вече нещата да са ясни и да се изчисти, да няма двусмислие. Освен това, говорите също и за тематичната концентрация, гъвкавост и концентрация, тематична концентрация, тематично съсредоточение тези фондове могат да отидат и за други цели, примерно е, климата, енергетиката, но тук също приложението на всичко това на национално равнище и регионално равнище е, трябва да се опитаме да поставим ударението върху известна гъвкост, за да се избегне налагането от самото начало на проценти. Вече беше цитиран социалния фонд, разпределението. Всичко зависи от компетенциите, които са заложени и теоретично може да се въведе една рамка, но тя няма да отговаря примерно задължително в еднаква степен за Финландия, за Италия или за други, други региони. После то трябва да има повече гъвкавост. И мисля, че съвета също споделя този подход. Може да се направят конкретни предложения, но не смятам, че в никакъв случай няма да можем да поставим под въпрос тематичните цели, така както бяха формулирани от самото начало, но аз поставям ударението върху необходимото става от гъвкавост при приложението и това е основен принцип. Що се до условията, а, мисля, че вече доста сме говорили по този въпрос и се знае, че това се прилага за държавите членки, които имат федерална структура на региони и така нататък, но това се предлага общо за държавите членки, най-вече. Е, в момента, в който говорим за стабилност, е, в момента, в който приемаме Сикспак, е, трябва да държим сметка за споразуменията, макроекономическите споразумения. Имаме програми, например, които бяха субсидирани от Европейския съюз и не трябва те да бъдат спирани. Е, искам, да, иска и се да ви помоля, разбира се, това ще иска известно време, това не може да стане от днес за утре, но бих искал да зная дали може да ни е, набавите конкретни обяснения за това, което в момента е, се прилага, как ще се функционира в практически аспект, как ще се поможе, по какъв начин европейските държави членки ще могат да прилагат, да спазват изискванията – така че е, ми се иска да получа малко допълнителна информация в това отношение. И установявам също, че има доста различия в е, вижданията, може би, е, което не, не става дума за вас. Разбира се, тук става дума за финансовата рамка, но това не означава, че, че трябва да събаряме, да променяме структурата, която беше установена. Сигурно ще имаме и други съвещания, на които да можем да разгледаме и други забележки, е, разполагаме с документа на съвместните докладчици. Може би ще може да ни кажете докъде са стигнали нещата и какви са следващите етапи според вас. Благодаря ви. Е, you, Много благодаря, Ламберт. Констанца има думата. Данута. Благодаря, благодаря, Данута. Така, а, няма да повтарям това, което вече беше казано преди мен. Мисля, че в, е, по време на преговорите ще кажем какво желаем да има в този регламент и тогава ще кажем какви са нашите позиции. В някои области си даваме сметка, че се натрупват трудности и проблеми. А, мисля, че проблема не е това дали парламента е против тематичното, е, тематичното концентриране. Основата на проблема е следната. Това е, че по време на а, темите, на избора на темите, парламента да има правото на, на глас. Ние бихме искали парите да бъдат а, изплащани на регионите и регионите трябва да могат да <laughs> ги използват както те решат. Но не по този начин ние виждаме гъвкавостта. Въпросът беше зададен, но все още не сме получили отговор. Инструментът, който наскоро предложихте, т.е. тези договори, партньорски договори, може да бъде използван, за да се организира концентрация на кредити по известен брой теми, но ще се предвиди все пак известна гъвкавост на различни региони. Бих искал да получа отговор на този въпрос. Защото становищата, които чуваме, са доста разнообразни. И не знаем дали тези договори за партньорство ще бъдат правно обвързващи, задължителни, какви ще бъдат, кои ще бъдат страните, дали ще бъде комисията и държавите членки, дали регионите ще участват в тези договори за партньорство. Дали ще може да внесете малко разяснение по този въпрос? Изобщо какво имате предвид? В предложението за регламент много малко неща се казват по тази тема, така че може да се получи така, една много голяма свобода на тълкуване. И може да се използва този инструмент в рамките на политиката за регионално развитие. Имам една забележка също по въпроса за подхода, свързан с резултатите. Разбира се, никой не може да се противопостави. Така е. Но ако взема, примерно, предложенията, които касаят показателите, където трябва да се следва подход ориентиран към резултата, си даваме сметка, че тези критерии са толкова общи, че може да се каже, че тук се търси някаква някакъв социален мир, нали? Все едно да кажем, ние сме за мира, не сме за война и всички се съгласят с това. Разбира се, критериите трябва да бъдат малко по-изработени, малко по-конкретни, по-точни, да се знае дали може да преговаряме директно с държавите членки по тези показатели, които трябва да следват принципа, направленията, принципа да се базират на очакваните резултати. И на тази тема аз е, проведох няколко дискусии през е, последните седмици. И това, което проистича от тези разговори, е, че може да си помислим, че това направление към спрямо резултата е нещо, което очакваме, но пък за сметка на това трябва да кажем, че може да има някакво ново изискване, което касае бюрокрацията т.е. да се подписват, парафират е, документи, да се провеждат процедури и така нататък, но не е това, което се очаква, което се иска. Това, което е записано в е, регламента, би трябвало да доведе до известно упростяване Т.е. трябва да се извършат много по-малко усилия в административен план, но не смятам, че това, което в момента е записано в регламента, до този момент върви в тази посока и затова именно трябва да работим, за да поправим нещата. От самото начало на дискусията трябва да определим една рамка за структурната политика, за една, прощавайте, една цел, една насока на тази структурна политика инструмента на общата стратегическа рамка. Ще е добре да имаме едно предложение, което колкото може по-скоро, за да знаем какво ще бъде съдържанието на тази обща стратегическа рамка. И мисля, че дискусията по всяка отделна точка предстои. И в интерес на всяка институция на Европейския съюз, е, е, ще е интерес в, в интерес на всяка институция да имаме такава рамка, но и да имаме и необходимата гъвкавост, за да приспособяваме мерките, които се, които се предлагат. Това беше, което предлага до този. Благодаря. Пане Panie <clears throat> е, я ja chciałbym zadać... Господин комисар, бих искал да задам няколко въпроса, без да влизам в подробностите, що се отнася до Фонда за регионално развитие. Първият ми въпрос касае следната хипотетична ситуация. Финансите са намалени, имаме по-малко средства в бюджета и тогава каква ще бъде реакцията на комисията? По какъв начин ще а, се справим с кохезионната политика? Дали намаряването на финансовите средства ще промени тази политика за нас отговорът на този въпрос е важен за нашата работа и за тези, които ще ползват резултатите от тази работа. И втория въпрос философията на кохезионната политика за годините от 2013 до 2020. Първоначалната идея беше следната. Да се работи усърдно с държавите членки по отношение на програмирането, след това оставяме по-голяма свобода на държавите членки за при приложението на политиката и след това вече контролираме държавите членки много стрикно. Тоест слагаме подарението върху програмирането и контрола. Но между тези два етапа има много голяма свобода на действие. Докато ако четем, като четем текста на този регламент, виждаме, че силната интервенция всъщност се състои именно през този междинен етап. Тоест, много силна тематична концентрация. Това е този междинен период. Искам добре да се разберем. Ние, парламента, ние сме за тематичната концентрация, но това, което вие, е, за което вие говорите, господин министр и госпожа Крел, също, това е въпросът дали трябва да се въвежда една концентрация по някакви много стрикни правила или трябва да се организира по-териториално. Тук трябва да изготвим един подход. Ние искаме да запазим тази тематична концентрация, но желаем също държавите членки да бъдат отговорни за тази концентрация. Разбира се, те ще работят заедно с комисията. А освен това, Така, Фонда за регионално развитие. Ние трябва да видим до каква степен трябва да контролираме въпросите, свързани с този фонд. Още един въпрос. Вие предложите съвсем конкретни а, предложения за социалния фонд. Исках да зная по какъв начин тези действия ще, се бъдат, ще бъдат изпълнявани. Дали, дали само се описват а, приоритетите. Дали има някаква нужда да се стига толкова далече в специфицирането. И последният въпрос, който касае е, това, което а, чухме. Аз като докладчик ще предложа на Европейския парламент да се откаже от показателите в този регламент. Тези показатели трябва да бъдат вписани в друг законодателен текст. Те, може би, трябва да бъдат по-разширени, но да бъдат приспособени към условията на терена, условията на територията. Защото ако ние въведем много общи показатели, те стават в крайна сметка ненужни, стават толкова очевидни, че или ще говорим за брутния вътрешен продукт или за политиката на заедостта, или ще отидем до много по-конкретно равнище. Мисля, че много общите показатели не са полезни. И като докладчик аз ще предложа изместването на тези показатели в друг текст. Ако ние желаем да установим показатели за всичките европейски региони, те ще бъдат толкова неясни, толкова мъгливи, че в крайна сметка няма да служат за нищо. И накрая има един въпрос за господин комисаря. Кодекса за поведението, какво, когато говорим за според, споразуменията за партньорство, дали този кодекс ще бъде определен от вас, дали това ще зависи от държавите членки. Всички тези въпроси се свеждат до едно и също. Дали ние искаме по-голяма свобода или искаме по-конкретни уточнения. Сега, уважаеми колеги, ще провеждаме и втория дебат, а, така че може би господин комисар няма да има време да навлезе в подробности, а просто ще очертая политическата линия. Заповядайте, имате думата. No, all, um... Най-напред, по отношение на правната позиция това е нещо, което се опитах да очерта и мисля, че това е проблем, който трябва да обсъдим на малко по-късен етап. В момента е много важно да изготвим правилното предложение, да обсъдим съдържанието и след това определено ще се проведе дискусия за правния статут за инструмента за финансова стабилност. Но в момента е много по-важно да се изготви едно ам, така правилно, едно точно предложение за този нов проблем, както казах малко по-рано. По отношение на макроекономическите условия, ние определено ще предприемем съответните дейности, и ще посветим отделен дебат на това какво е общото мнение в комисията и тъй като тук трябва да говорим с Екфин и с други, поне как теоретично да се предприемат такива последни мерки, така да се каже, мерки, които да са последен изход. Така че ако стигнем до някакво решение, аз ще си позволя да се обърна към вашата председателка. Госпожа Хюбнер казва, вие знаете, че аз съм много критична. Господин ми комисаря казва, не, просто се да обсъдим а, идеята, защото знам, че вие не, не само вие сте критична. А, по отношение на качеството на договорите за партньорство, поне моето разбиране е следното. Тук имаме едно общо споразумение, една обща шапка с държавите членки, като тук се включват отделните програми за оценка, резултатите, които сме договорили и вече зависи от правната рамка в, отделните държави за да се види политическото качество при прилагането на този регион, който участва в преговорите. Сега, според мен, това, което е моето мнение, имаме многопластов подход, защото имаме участие и на регионите, и на местните субекти, но в крайна сметка наистина зависи от държавите членки да се види как точно ще участват в един такъв процес. Според мен самото включване на този член в регламента излъчва много силен политически сигнал, показва какъв е нашия интерес и в каква посока трябва да се върви в нашето развитие. По отношение на показателите, най-напред, като разбира се, това може да се обсъди и на по-късен, по-късен етап, както казва и Мартин, трябва да направим разграничение между индикаторите за непосредствени резултати, индикаторите за резултати. Да речем километри пътища, които са построени. Това е ясен показател, ясен индикатор за това каква трябва да бъде крайната цел. така проследих отблизо обсъжданията на съответните работни групи и предизвикателството беше да се намерят общи показатели, които могат да бъдат прилагани във всички 27 и в бъдеще 28 държави членки. Това е предизвикателството, защото, както знаете, има много различни тълкования, много определения за една и съща концепция в различните страни. Така че ние така се облегнахме много близо до, е, на Евростат, що се отнася до техните показатели. И като използвахме този подход, създадохме списък с потенциалните определения. Този списък не беше толкова дълъг. Бяха проведени съответните дискусии и в крайна сметка мисля, че трябва да се придържаме към тези моменти, по които вече сме постигнали договорка. Разбира се, по-късно може да се проведат съответните дискусии за промяна, но в момента е важно да се видят съдържанието и качеството на набелязаните показатели. Отново изникна въпроса за упростяването, за симплификацията и тук трябва да отделим едно отделно заседание, за да обсъдим тези а, въпроси, да се възползваме от експертното познание на специалистите. Но тук а, мога да кажа за всички а, нас, че можем да излизаме с различни твърдения за продължителността при исковете за плащане как стигат парите, за колко време стигат до крайния получател, до крайния бенефициер. Защото по време на моите мисии получавам информация, че <laughs> най-дългия период, за който съм чул до този момент е две години, в друга страна 8 месеца и така нататък. В рамките на комисията, на ниво комисия, един до 2 месеца. Представете си какво става през останалите 22-23 месеца след излъчването на тези пари от комисията. Ние се опитваме това да обясним на бенефициерите, това са европейски проекти. Не можем да обясним защо на Европа и трябва толкова много време да си изплати парите, които дължи на бенефициерите. Но разбира се, това са правила в отделните държави членки. Има държави, в които за да се изготви определен проект и да бъде одобрен, трябва да се получат 63 подписа. Цинично казано, всеки е, който е подписал този документ, носи отговорност от 1,6%. Но аз не мисля, че това е правилния подход. Така че нека заедно да обсъждаме тези въпроси, свързани с упростяването. И по този начин ще можем да разграничаваме от тези региони и страни, в които има необходимото познание, експертност, необходимите белези, че всичко работи по правилен начин. След това се срещаме с своите партньори, с клиентите, с бенефициерите и осъществяваме най-вече ревизорни дейности. Много е важно за в бъдеще да се прави ясно разграничение, особено за в бъдеще, когато говорим за човешки ресурси, но също така, когато става дума за последователност при въпросите за съответствие, така че да не е необходимо да се повтаря целият процес в определен регион или в страна, в която в съответния период всичко е сработвало както трябва. Мисля, че не е необходимо да се повтаря цялата история. Много по-лесно би било да се продължи в същия дух. Сега да се върна на тематичната концентрация. Сега тук се обръщам към нашето предложение и може би ще го повторя. Сега, ако приемем, че говорим само за фонда за регионално развитие, можем да говорим за по-развитите региони, за новия тип райони в преходен период. И знаете, че в този регион средствата, които се отделят, се сравняват с по-малко развитите региони и за това сме се договорили за тематична концентрация на отделените средства. И нашето предложение е 80% от наличните средства на определен регион да бъдат разходвани за три цели. Едната е иновации, научна и развойна дейност, на второ място конкурентоспособност на малките и средни предприятия, на трето място енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. И тук по отношение на третия приоритет се казваме, че има нужда да се инвестират поне 20% от 80%, които са отделени за тези три цели. И ви питам съвсем открито. В рамките на тези три цели, иновации, малки и средни предприятия, енергийна ефективност и възобновяеми източници, да помислите за тях и след това имате още 20%, които не са гарантиран бюджет. инфраструктурата. Там напълно липсва финансиране и там отиват 5% от тези 20%. То говоря за субсидията на комисията, не говоря за дългосрочно развитие. Говорим за по-развитите региони. Там вече сме в една ситуация, която ще продължи и за в бъдеще. Там не финансираме инфраструктурни проекти. Ето по тази причина за по-малко развитите региони имаме само 50 процента гарантиран бюджет за тези три цели. Да, наистина има 5% гарантиран бюджет за определени области, но смятам, че някои от инвестициите за градските региони отиват за енергийна ефективност, като например изолация на апартаменти, на къщи. Така че това е един добър пример за това как всички идеи съвпадат с нашите приоритети. И ние сме направили преизчисление за настоящия финансов период и мисля, че 92-3% от всички пари освоени до този момент могат да бъдат разпределени по тези приоритети. Тук имаме бюджет и за културно наследство и е възможно да отделяме средства и за бъдеще за този приоритет. Най-основното е, че регионите както и държавите членки, трябва да решат какъв е основният им приоритет за инвестиции. Аз поне ги виждам в този, тази по-широка рамка. И именно това е отговора да има фокусиране и това фокусиране да отговаря на целите на отделния регион. Мисля, че всички държави членки и всички региони имат възможност дори в рамките на тези разпоредби да разработят нарочни решения според необходимостите, според нуждите. И това, което беше казано от господин Улбрихт за бюджета, тук отново мога да кажа, че за момента това е нашето възприемане, да получим парите, които сме поискали. Но поради тази причина, вече казах в моето встъпление – че бих оценил по достоинство и бих приел договарянето на съдържанието в, пара... в съответствие паралелно с финансовото измерение. Що ако първо се обсъждат финансите и бюджета, се изправяме пред риска определени части да излязат извън нашата архитектура. Една от целите ни, както знаете, е териториалното сътрудничество – друга може да се определи като на регионите в преходен период. Така че това е моето предложение да се водят паралелно тези преговори, за да се запази архитектурата в нейната цялост И в крайна сметка, ако има намаление, ние трябва да го приемем. Сега не ми харесва да говоря сега за, по, по тези а, въпроси. Там трябва да се предлагат конструктивни решения, не просто да се казва трябва да извадим това или онова. И тук още нещо, което е интересно, нещо, което ще наблюдаваме през следващите няколко седмици развитието на брутния вътрешен продукт и може би ще видим значително намаление на БВП. И винаги е важно да се водят тези дискусии. 1%, малко по-малко, малко повече от 1%. Да мисля, че в един момент ще трябва да говорим в абсолютни числа, защото ако има значително намаление на БВП, то тогава 1% или по-малко от 1% може да се окаже много по-малко от това, което си представяме в момента. Така че към този въпрос искам да прикова вашето внимание, който ще се разглежда след няколко, е, след няколко седмици, мисля, че през февруари или март ще получим последните данни. По отношение на териториалната отговорност, аз напълно споделям вашия подход, че трябва да има координация, ако разбирам правилно, между регионите и държавите членки и да видим кой какво прави. Ами това е, госпожо председател, на този етап. Благодаря ви. Уважаеми колеги, разполагаме с 25 минути, 14 оратори. <laughs> Не мисля, че ще успеем с този списък от желаящи да се изкажат. Сега искам да, примоля, да помоля останалите четирима докладчици да говорят колкото е възможно по-збито. Благодаря много, господин комисар. Нека първо да се спра върху един румънски въпрос, така че ще говоря на румънски. Ши... В събота след обед и в понеделник в плен... на пленарното заседание на парламента министр-председателя на Румъния повдигна безоснователни обвинения срещу социалист Демократическата партия в Румъния и срещу Алианса на социалистите и либералите в Румъния за това, че са поискали от Европейската комисия да спре финансирането на проектите в Румъния. Проверих въпроса и се обърнах към комисията и получих лично писмо, в което се заявяваше, че такова нещо няма. Така че искам много да благодаря на комисията и на вас, като нейн представител, господин комисар. Не трябва с Европа да се злоупотребява по този начин. В Румъния имаме сериозни проблеми с освояването. А сега, що се отнася за инструмента за свързане на Европа? Доста сложни са нещата. Става дума за 10 милиарда евро, които ще бъдат взети от фонда за сближаване и ще отидат в инструмента за свързване на Европа. Има доста противоречиви мнения за това и все още нямаме ясен отговор е, на въпросите защо, как, какви са принципите, какви са критериите. Така че, моля, господин комисар, обосновете тази идея и обяснете защо се смята тя за целесъобразна. Втори въпрос. Що се отнася до жилищата и е, финансирането на мерките за спестяване на енергия? Е, такова финансиране може да дойде и от европейските фондове. Е, поддържам връзка с двама комисари по въпроса и с Комитета на регионите. И всички смятат, че е добре именно Кохезионния фонд да е фонд, от който да проистичат средства и за обновяване на жилищата, така че да стават по-енергоспестяващи. И това е важен социален въпрос. И на трето място, как възнамерявате да работите с комисаря по точни, така че новите директиви за оценката на въздействието върху околната среда и за стратегическата оценка на въздействието върху околната среда ще работят така, че принципа замърсителят плаща да не бъде променен. Всичко това се базира 10 и 7, както и 100 92 алинея 5 от договора за функционирането на Европейския съюз. и ние тук в Европейския парламент искаме такива изключения за замърсителите да се предвиждат само в много, много редки случаи, само в много крайни случаи. Затова е добре да работим с комисаря Посточник, да, за да предотвратим възможностите недостатъчно добри оценки на въздействието върху околната среда да доведат до катастрофи. Благодаря. Благодаря, Рика. Благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на комисария за отличната презентация. Нека да направя коментар по няколко от темите, по които работим в последно време. Първо, тематичната концентрация. Както преждеговорившите казаха, тук в парламента можем да подкрепим предложението, но има някакви проблеми. Ето, например, регламента за търговията с емисии – не мисля, че той е, е взет предвид тук. И за това мисля, че е добре да има повече гъвкавост и да изберем повече неща от тези, които са споменати. Що се отнася до ясно заделените средства – що се отнася до енергетиката. В някои страни това ще доведе до проблеми, затова трябва да не забравяме откъде тръгват отделните страни, като се има предвид климата и околната среда. За това по този въпрос ще бъда малко по-критична. Що се отнася до договорите за партньорство, това е много важен въпрос. Важно е регионите да бъдат тясно свързани с този текст – е, и то по един задължителен начин, защото иначе има притеснение е, за това, че има региони, които изобщо не участват в вземането на решение. И така, що се отнася до регламента за ETC? Как точно той ще се включи в партньорските договори? става дума за европейското териториално сътрудничество. Какво можете да кажете за териториалното сътрудничество? Трябват ни ясни предложения от комисията тук. През този е програмен период говорим за различни е, инструменти. Говорим за фиксирани суми и прочие. Ще има ли е, е, промени в инструментите? След това по общата стратегическа рамка. Чудя се до каква степен работата по нея ще може да насочва програмите на практика и партньорските договори. Затова е много важно да не се съсредоточим само върху рамката, да снижим бариерите. И последно. Регионите в преход. Какви са цифрите за тях? Бих искала да видя ясни цифри. По-настоящем има региони, които попадат по целите за сближаване. А и се говори и за преходни региони. Населението там ще се увеличи, е, има постепенно излизане и влизане, е, което се предвижда, но принципно разходите ще се увеличат значително, ако сравним ситуацията сега и евентуалното бъдеще програмиране. За това бихте ли е, разяснили по този, малко по този въпрос и може ли да ми дадете цифри за регионите в преход? Благодаря. Äh, Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, Штеле. Господин комисар, като говорим за регламента, имам известен брой въпроси, но може би първо да говоря с вашите сътрудници и това, което ме занимава в момента най-вече, това е политическия въпрос. Като комисар по е, териториалната политика, който трябва да привежда тази политика, каква е позицията и тази на вашите колеги е, относно това, което се говори в съвета по дебата, който в момента се води навсякъде, кризата, бюджетните последствия, финансовата стабилност, плановете за стабилност и така нататък. Даваме си сметка, че пресата говори за едно известно заглъхване на растежа, даже за увеличаване също на безработицата, спиране на растежа. Имаме проект за обща стратегическа рамка – И всеки един от вашите колеги в комисията работи по, тази, по този въпрос, и, но всеки има някакво отделно становище, така че за момента не виждаме такава стратегическа, обща стратегическа рамка. И къде ще може да се намери синергия между политиката за регионално развитие и а, програмата 20, Европа 2020. Вече колегите подчертаха трудностите, които може да се срещнат в тази работа. Въпросът за кохезията, за структурната политика беше разгледан добре по време на полското председателство. Днес чухме е, презентацията на датското председателство на съвета и зададохме въпроса до каква степен е, иска да продължи полския модел. И трябва да кажем, е, така че министър беше доста въздържан. Въпросът за кохезионната политика и структурната политика си остават явно деликатни проблеми, защото си даваме сметка, че датското председателство няма да следва схемата, която до сега се прилагаше. И имаше още два-три въпроса, които бяха поставени от датското председателство. През април и през юни се предвижда голям конгрес. До този момент се говориш, говори тук за неформалните срещи на министрите. И датския министр ни каза, че не може да става дума това да се изнесе пред широката публика. Така че всички тези неща трябва да бъдат изяснени, за да може да работим спокойно. След това ставаше дума за макроусловията. Е, беше ни даден е, е, румънския пример за макроекономическите условия, но чувам, че имаше някакви заплахи към Унгария. Във вестниците се казва, че структурните фондове ще бъдат замразени, ако унгарското правителство не спази препоръките на Международния валутен фонд. Това е също един друг пример. И следователно, моят въпрос е как смятате да се справите с тези предизвикателства? Какви са етапите, които трябва да очакваме? Как да направим така, че да стане ясно каква е структурната и кохезионната политики? Как да се осигури заетост и растеж? И как да се избегне това регионите да бъдат инструмент в ръцете на едни или други за задоволяване на други цели. И всъщност структурната и кохезионната политики всъщност са средства за постигане на точно определени конкретни цели. И те не могат да бъдат използвани за други. И благодаря, госпожо председател, искам да ви също да ви поздравя за призбирането. Господин комисар, много съжалявам, че, но мисля, че в нашата комисия вие ще сам си давате сметка, че ние споделяме критериите. Вие поискахте да ви помогнем пътя, който трябва да следвате и смятам, че като докладчик за социалния фонд трябва да сложа ударението върху някои е, аспекти, без да се връщам на това, което вече беше казано. Но все пак искам да поставя ударението върху факта, че като докладчик е основно, много важно да се запазят тези 25% от фонда. Трябва да се гарантира също и спецификата на този фонд. Той трябва да си остане един основен инструмент на социалната политика на Европейския съюз. Успоредно с това, мисля, че трябва да се постави ударението върху това, че като се говори за заетост, трябва да става дума за трайна заетост, работни места, дългосрочни, за което да позволи на всички тези, които са били изключени от света на труда, да се върнат отново на пазара на труда и да намерят работа. Освен това трябва да се намали социалните неравенства и бедността. Говореше се за квоти 25, 40 и 52%. Мисля, че първият приоритет трябва да бъде ефикасността в използването на фондовете. Фондове, които трябва да се, да се поемат достатъчно нормално. И а, тук се налага в регионите, се налага също и гъвкавост. До толкова, доколкото регионите винаги са различни ние спрямо от други. Но искам също да говоря за един друг, за една друга тема, за тематичната, тематичното концентриране. Разбира се, ние трябва да останем да, да спазваме тази стратегия 2020, но вече няколко пъти казахме, господин комисар, че кохезионната политика е повече от един обикновен инструмент на стратегията 2020. Затова искам да кажа, че ние трябва да въведем известна гъвкавост, като целта е да се държи сметка за специфичните цели на отделните региони. Разбира се, една цел трябва да бъде ключова, т.е. да се осигури социалното интегриране и да се бориме срещу бедността. Бяха предложени и други критерии, 18-те е приоритета в инвестирането и тук считаме, че трябва пак да се предвиди по-голяма гъвкавост. Защото ако искаме да обърнем по-голямо внимание на специфичните нужди на държавите членки и на регионите, ако искаме а, да предотвратим всякакви евентуални аномалии, трябва, поред така ми се струва, трябва да избегнем единия модел. Трябва да се ориентираме към цяла широка гама от възможности. И искам да се върна на това, което вече беше споменато тук. Участието на различните дружества и общества. Мисля, че всеки, който участва в процедурата, трябва да има своята определена роля. Благодаря. Господин комисарят трябва да напусне до 10 минути. Все още има трима координатори. Има и други желащи да се изкажат. Координаторите имат думата само ако имат конкретен въпрос към комисаря. Дебатът ще се проведе по-късно. Чувате имената на депутатите, на които предстои да се изкажат в началото. Списъкът е дълъг. Рамон Манеско, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем кратка. Искам да благодаря на комисаря за уводните му думи. Само един въпрос, господин комисар. Можете ли да ни уверите, че ще имате възможност чрез позицията си в съвета да защитите кохезионната политика, що се отнася до макроусловията и е, да се има предвид възможността кохезионната политика да стане метод за санкциониране на държави членки. Говори се за опростяване, така че няма... Вие говорихте много по тази тема, така че няма да навлизам в подробности. Не е ефективно да се налага същ, един и същи процент на държавите членки, без да се взема предвид тяхната степен на развитие. И накрая, но не на последно място, градския дневен ред. Може би е добре да преразгледаме списъка от 20 града и общите показатели, които дават предимство на по-големите градове, но всъщност не отговарят на потребностите на развитието на градските региони в държавите членки. И още нещо. Ограниченията на средствата за големите фирми. Като вземем предвид предходния период, е, виждаме, че там има добро сътрудничество между големите фирми и малките и средни предприятия. Може би има как да намерим начин за следващия програмен период да е, запазим възможностите големите фирми също да продължават финансиране – е, стига да си сътрудничат с малките и средни предприятия. Имате ли въпроси? Благодаря, госпожо председател. Господин е, комисар, ще се опитам да бъда по-кратък, за да отговоря на очакванията на нашия председател. Първо, общата стратегическа рамка считаме действително, че това е едно новост във вашето предложение и съжаляваме, че не се придружава с по-конкретно е, точно предложение и искаме да ви насърчим да представите текст, където тази търго, така, обща рамка, прощайте, ще бъде конкретна. И така ще се изчистят някои неща. Поне е, е, кохизионната политика не е стратегията 2020. Тя включва тази стратегия, но не може да се ограничи до това. Териториалната кохезия отива отвъд това. Той е записано в договор и вашите предложения и цели са твърде поне така ми се струва, твърде ограничени до стратегията 2020. Освен това има един специфичен проблем за нас. Това е да се вземе под внимание празнините в, на кохезия. Примерно в определени региони, поради една или друга причина, свързана с екологията или примерно където трудовата заетост е нарушена поради економически проблеми, но има такива преговори, които ще позволят на всеки регион да се впише в диалога, за да може да участва в програмата, която ще бъде определена. Искам също да поставя ударението върху структурните проблеми, които са Вашето предложение съставлява според днес едно разкъсване на има някои слаби, слаби региони, които са свързани с други. Във вашето предложение не се вижда по какъв начин може да се, органи... да се организира една обща стратегическа а, рамка между различните фондове фондовете за развитието на слабите региони и така нататък. Но всичко това не е включено във вашето предложение, участието на фондовете. И бихме искали да имаме малко повече информация. Междините региони, ние ги поддържаме, за нас това е една нова архитектура за бъдещето, за бъдещата кохизионна политика. Вашата политика включва тези междинни региони, що се отнася до фондовете, които се предвиждат, що се отнася до процентите на кофинансиране, но не и що се отнася до гъвкавостта. За нас трябва да има и така гъвкавост за тези региони и аз също искам да се върна върху въпроса за упростяването. Като четем вашия текст имаме чувството, че упростяването се прилага основно е, Упростява се живота на Европейската комисия. Във вашите, във вашите предложение не се вижда какво ще упрости живота на тези хора на терена. Често се чува в Страсбург, коня ден се говореше, че е, трябва да се създават тези региони, които създават е, е, заето, ще решат проблема нали, на регионите, но това нещо трудно ще се реши. Така че това е един важен въпрос за нас. Как ще се стигне до как ще се осъществи е, всъщност е, това опростяване в интерес на тези, които ще ползват системата. Благодаря. Възможно ли е вие като нов член да покажете как е, може да се говори възможно най-кратко? Госпожо председател, ще, само ще искам да кажа за... Искам да говоря само за най-крайните най-крайните региони. В новия регламент, глава 3, има, се предвиждат компенсации за големите разходи на тези региони. Това нещо беше този портфел беше намален на половина. Можете ли, господин комисар, да ни кажете на какво основание комисията е намалила средствата за ултрапериферните области? и какви ще бъдат последствията от това. Благодаря. Last half a minute to Ivor И накрая Ивар Гудманис, но наистина последната половин минута за вас. Thank you. Everything is goes on numbers. And I just read numbers. Благодаря. Всичко може да се каже с цифри, така че просто ще прочета цифри. Ако говорим за влизането, постепенното влизане и постепенното излизане заедно, значи 26,32 е, милиона. 38,95, е, от които 12 за Гърция, 47%, а на други места минус 14%, а за регионите по конкурентоспособност минус 4%. Такъв е Моят въпрос е защо има такива диспропорции? Ако тради... се работи с традиционни региони, защо тогава се увеличава средствата за 47%? Това не е така. Бях в бюджетната комисия при Левандовски. Бюджетите се орязват навсякъде, включително и тук. Въпросът е защо това става толкова непропорционално и защо се делят регионите на три отделни групи. Председателката. Още един координатор се появи, Олчи Власък. Половин минута, моля ви. Две стручне отаски. Благодаря, че ми давате думата. Съвсем накратко два въпроса. Условията се въвеждат, за да се направи по-ефикасно управлението и приемането на кохезионната политика това е много важно през периода на кризи. И аз питам защо се въвеждат условията също и за е, държавите, които изпълняват пакта за стабилност, които нямат е, економически проблеми. Вторият ми въпрос касае и government, електронното правителство и електронната кохезионност. Дали това няма да бъде едно повтаряне, дали е, няма да извършваме това електронно съобщаване успорено с писменото съобщаване, което ще направи нещата още по-сложни. Благодаря. Господин комисар, ще приемете ли още два кратки въпроса? Комисарят бих предпочел да премина към отговорите. Добре, имате три минути. Ganz kurz, nur erst einmal Europa 2020. Ich meine, wir haben dort uns alle verstehen. Благодаря много. Мисля, че като цяло има а, широко съгласие по важните приоритети. По заедостта, по економическия растеж. И едни и същи мерки трябва да се използват във всички региони, независимо от това колко гъсто населени са те. И така, в някои френски региони може да има области, които са много по-населени или много по-малко населени, без това да е пряко свързано с безработицата. Затова се опитваме да се занимаем с тези феномени, с мерки, които като цяло е, изглеждат различни, но всъщност са еднакви. Те са пряко свързани с стратегията Европа 2020 и търсят решения, вземайки предвид контекста на региона. При всички положения трябва да се съгласим за едно. Създаването на нови предприятия би трябвало и дружества би трябвало да доведе до създаване на нови работни места. Работи по това известно време. 23 милиона са малките и средни предприятия в Европа а, съвпадението е, че 23 милиона са и безработните. Значи, ако може да се насърчи всяко едно малко и средно предприятие да неме още един човек, тогава безработицата ще изчезне моментално. Но ако искаме от най-големите фирми в Европа да решат проблема с безработицата, то всяка една от тях трябва да неме поне 64 хиляди нови служители. Така че е ясно, че решението е в малките и средните предприятия. Обаче е, те няма да наймат нови хора, ако очакват кризата да се задълбочава. Ако по радиото непрекъснато чуват, е, че всичко е на ръба на катастрофата, не можем да очакваме е, те на свой ред да създават економически растеж. И така, трябва да предоставяме коректна информация на хората, но без да им създаваме впечатлението, че светът наближава своя край. И за това една от важните задачи на структурната политика е да стимулира економическия растеж. Борим се на различни фронтове едновременно. Има трудности, но това са нашите ежедневни задачи. Но тук мога да кажа следното, което съм казвал и друг път в миналото. Като комисар по регионалните въпроси нямам за цел да изляза пред медиите на края на годината да кажа ето от тези, тези и тези области орязахме бюджетите. По-скоро искам да изляза пред медиите и да кажа, ето в тези области успяхме да насърчим развитието по един устойчив, продуктивен начин. Това е моята цел. Когато говоря с колегите си, когато говоря с външни партньори, винаги това е основният ми принцип. Някой спомена Унгария. Може би това ще е един от първите случаи, в които ще има суспендиране на плащанията. При всички положения, всичко, което вече е, следва да бъде платено, ще бъде платено. Инструментът е, ще бъде покрит все още, е, още 20 години. Тук говоря за политически инструмент, който се надявам, че може да се използва и на практика. И така, няма да спираме финансирането на проекти, а просто ще отлагаме плащанията. И се надяваме, че като мине известно време, нещата ще се подървят в Унгария. Що се отнесе до, сим... до простяването? Това е един от важните въпроси, е, свързани с освобождаването от отговорност за 2010 година. От една страна сме длъжни да провеждаме проверки, от друга страна имаме за цел клиентите на структурните фондове да не бъдат задушавани от административните изисквания. Ясно е, че е напълно неприемливо да не се правят каквито и да било проверки. Същевременно обаче трябва да се намери равновесие. И затова призовавам и вас в Комисията по регионални въпроси и членовете на други комисии да ни помогнат да постигнем този добър баланс. Така че хем да има проверки, хем да се преодолее бюрократщината. Що се отнася до Европейски социален фонд е, и енергийната ефективност и прочее, винаги използваме минимални подходи. Някои си мислят, че все пречим на ефективността, защото има конкретни цели. Е, поне за социалния фонд казваме, че а, има прак от 25%, а минимален прак от 25%. Тоест гъвкавостта е възможност да се отиде от нагоре от тези 25%. Мисля, че това дава добра възможност на държавите членки да правят и своите преценки. Що се отнася до преходните региони, споменати от, в, в няколко от изказванията, основните промени се дължат на промените в броя на регионите. От 271 региона, 84 са по конвергенцията в момента, а пък очакваме от 64 до 68 да останат в регионите по цел сближаване. Тоест, много по-малък брой хора ще живеят в този тип региони. И така, плащанията за тези региони ще спаднат, но на практика на глава от населението сумите остават същите. И тук се опитваме да съсредоточим вниманието си върху регионите, които са в преходната група, малко по-развити. Но тук големите промени са свързани с това, че част от регионите се класираха в друга група. След това, по отношение на въпроса на колегата от Финландия, най-важното е в коя категория се класифицират отделните региони. Няма как да отговоря на всички въпроси. колегата ми, господин Мартин, ще продължи с отговорите. Много ви благодаря и се надявам да продължим да работим заедно, за да постигнем една ефективна регионална политика. колегата ми, генерален директор, работи отлично. А, на 1 е, януари той напусна позицията си. Искам да му благодаря. И както може би вече знаете, от 1 феврари имаме нов генерален директор. Той има опит от регионалната политика. Работил е за кандидатите на много комисари, отговарящи за регионалните въпроси, така че по този начин се гарантира отлично качество на работата ни за в бъдеще. Така че вече разполагаме с екип и се надявам, че ще можем да работим добре и ефективно. So, we will continue and, and we, we, we... Благодаря. Ние ще продължим и ви пожелавам заместник генералния директор да не казва нищо погрешно, да дава винаги правилни отговори. На това се надяваме, а ние ще продължим нашите дискусии. Um, dear colleagues, I would like to say that as several times Commissioner referred Искам да кажа, тъй като няколко пъти комисарът спомена Николас Мартин, като човек, който може да отговаря вместо него, Даваме ви думата направо, ако може да продължите с отговора на въпросите и след това продължаваме с дебатите по четирите теми, които решихме да дискутираме днес. Остават още 10 души, които нямаха възможност да зададат своите въпроси. Много благодаря, госпожо председател. Наистина чухме много различни въпроси. Комисарят отговори на някои от тях, но нямаше време да отговори на всички, така че аз ще се занимая с този въпрос. Ще започнем с упростяването, въпреки че комисарят Хан говори по този въпрос. Искам да се върна на един конкретен въпрос, който беше зададен, а именно факта, че комисията не е свършила много работа по този въпрос и че се е фокусирала върху упростяването в името на комисията, а не в името на бенефициерите. А, нашето мнение е, че това не е случаят и би било много полезно а, да се проведе една дискусия по този въпрос, за да се навлезе в повече подробности. Но, нека да ви дам някои примери, в които ние сме поставили ударение а, в предложенията си за пакета за упростяването опростяване на бенефициерите. На първо място Опростяването на разходите и допустимостта. Това беше един от важните въпроси. А, ние сме а, разрешили използването на опростени разходи за бенефициерите. От коментарите, от отзивите, които получаваме, виждаме, че там се излучат конкретни ползи. По допустимостта сега имаме един общ набор от правила за допустимост по пет отделни фонда. Това има огромно въздействие върху бенефициерите. Другата област е одитът, защото отново отзивите, които получаваме от заинтересованите лица, които казаха, че одитният тежест беше особено непосилна, особено за малките бенефициери. Тоест, тук и сме въвели специфична пропорционалност, защото това означава, че малките бенефициери няма да бъдат аудитирани всяка година. Това е един от малките примери. И още нещо, което си заслужава да се спомене. Комисията ще излезе със съобщение съвсем наскоро, което, което ще включи всички области на упростяване – в стратегическата рамка, там където ние смятаме, че сме допринесли към упростяването. Тук отново ще ви, там отново ще видите някои конкретни примери. И още нещо по инструмента за финансова стабилност, нещо, което се споменаваше доста често. Всъщност, стратегическата рамка, извинете, както спомена комисар. Следващата седмица ще издадем специален документ с основните области, които спомет нас са, са особено а, важни. Но това е от основната цел да се разбиват силозите, като а, беше спомната тази метафора за отделните малки силози, с които разполагаме. И определено можем да постигнем много повече резултати, като интегрираме целите на фондовете. Една от ключовите цели ще бъде да се даде практическа насока за това как в държавите членки използват фондовете, какво могат да направят с фонда за регионално развитие, за социалния фонд, с фонда за развитие на селските региони и как това се свързва с финансирането на лично по програмата Хоризонт 2020. Наистина това е много важна, важен документ, който ние ще е, издадем и е, ще е, включим всички основни елементи, за да можем да получим и съответните отзиви, дали постигаме своите цели. По отношение на показателите, ние определено сме отворени за начина по който те ще се урегулират законодателно. Имаме делегиран акт, който може би изглежда до известна степен проблематично. Опитваме се да извличаме поуки от миналото. Една от ключовите полуки е, че трябва да се събира информация чрез показателите, за да се знае как се освояват европейските фондове. Трябва да знаем къде отиват парите, какво се постига, какви са резултатите. И поради тази причина набелязваме общи показатели, защото само чрез такъв набор можете да набирате подобна информация. Ако е всяка програма си има отделни показатели, тогава няма да може да акумулирате информацията. Тоест, вие се нуждаете от общи показатели, които ви помагат да акумулирате информация. След това имаме разбивка по конкретни специфични индикатори, и тук трябва да говорим за непосредствени резултати, които се разграничават от крайните резултати. Много е важно да имаме общи показатели, за да можем да наберем информация за какво се харчат парите и къде въобще отиват те. Сега по отношение на европейското териториално сътрудничество. Тук, разбира се, виждаме един по-различен подход – към тематичната концентрация, защото има различна цел, различно естество е. Но не трябва да се забравя също така, че средствата, които са налични за програмите за териториално сътрудничество, са много по-ограничени, отколкото за основните програми. Тоест, тя е сравнително малка по отношение на финансирането. Тук остава основния принцип, че финансирането трябва да е фокусирано. То не трябва да се разбива на много малки плащания, защото ние разглеждаме териториалното сътрудничество в съответствие с всички останали програми. Наистина, е, тук имаме отделни тематични цели тематичните цели са сравнително широки, е, имаме различни инвестиционни приоритети в рамките на отделните тематични цели. Плюс това имаме допълнителен елемент на гъвкавост, т.е. имаме различни приоритети, които се фокусират върху по-специфични дейности в рамките на в границите на общата стратегическа рамка. Например, тук може да имаме връзката с макроекономическите стратегии, така че да се осъществяват и транснационални стратегически програми. По този начин могат да се разработват макрорегионални стратегии. И може би тук един последен коментар, защото комисарът нямаше време да отговори на този въпрос. Финансирането на големи предприятия. И това е едно ограничение, което е вградено в предложението на комисията. То не е тотално ограничение, но е изключване на пряката подкрепа за инвестиране в големи предприятия. Това се базира на оценките, които показват как най-добре да се разходват европейските средства. Оценките, с които разполагаме, показват, че е по-добре да се подкрепят малки и средни предприятия и комисарят отбеляза това Особено, когато става дума за създаване на работни места. Как създаваме работни места? И тук виждаме истински силни аргументи за насочване на подпомагането към малките и средни предприятия. Има възможности за подкрепа на големи предприятия, но това е свързано с фокусирани инвестиции в научно-изследователска дейност и иновации. Тоест тук не става дума за е, пряка помощ при производството. Мисля, че така отговарям на основните въпроси и после ще се върна към някои други коментари, ако се налага. извинявайте пропуснах нещо, което е близко до вашите сърца. Разбира се, инструмента Connecting Europe не е част от пакета за кохезионната политика. Това е отделен, отделно законодателно предложение от комисията. И тук връзката е с 10 милиарда, които идват от кохезионния фонд. И мисля, че тук най-важното, което трябва да се разбере, е, че тази част от инструмента Connecting Europe трябва да се разглежда а, заедно с финансирането, което се предоставя по кохезионна социалната политика за постигането на общи цели, особено с мрежите ТНТ. Тук говорим за системи за предоставяне на резултати с цел постигане на най-добрите възможности за изграждане на всички възможни а, връзки в мрежите ТНТ. Както виждаме, това е нещо изключително важно във връзка с механизмите, които разработваме, а именно да гарантираме, че държавите членки могат е, ясно да планират, за да могат да е, работят за изграждането на своята инфраструктура чрез тези проекти и чрез инструмента Connecting Europe за да се види какво точно ще се финансира по този инструмент и какво трябва да се програмира за финансиране по силата на Кохезионния фонд и Фонда за, раз... за регионално развитие. Наистина ще е много важно да видим какви са взаимовръзките между всички тези аспекти, за да поразледим и развитието на законодателството по инструмента Connecting Europe за да гарантираме, че има оперативна съвместимост между държавите членки и да постигнат тази стратегия на планиране. Представям си, че за държавите членки е важно да, си, да, да видят какво става с парите, които не са инвестирани. Уважаеми колеги, 8 от вас не успяха да се изкажат. това се дължи на факта, че много от нас се изказваха прекалено надълго и на широко. Ако има някой, който иска да зададе кратък въпрос от този списък и смята, че въпросът е важен, в такъв случай можем да преминем към този въпрос и иначе е по-добре да започнем с дебатите, с които трябва да се занимаем от редовното заседание. И след това мога да обещая, че този списък ще стане приоритетен за следваща среща с комисаря. А, добре, няма. А, не, извинете, на Миран. Съвсем накратко, моля ви. Много жалко е, че не успяхме да говорим по тази тема с комисаря. Преди 10 години като парламентарен асистент присъствах на подобен дебат и виждам, че много от въпросите, които тогава предстояше да се решават, все още не са решени. Става дума за териториалното сближаване и за централизирането на средствата, например. Мисля, че комисията трябва да гарантира добро подготвяне и оценяване на договорите за партньорство, както и доброто им приложение и да го приложи на практика с държавите членки. И тук предлагаме нещо, което за зелените е важно. Смятаме, че тези наднационални органи трябва да са по-ангажирани. Те не участваха достатъчно в предходните програмни периоди. Затова от политическа гледна точка, а същото въжи и за финансовата, смятаме, че регионалните и местни, местни власти, които ще участват, трябва да гарантират по-добро управление на средствата. Наблюдавахме как някои държави членки прилагаха цели, които бяха прекалено широки, прекалено всеобхватни и в крайна сметка регионите не усетиха резултатите. Аз говоря тук за пречиствателни станции, за летища, от тях спечелиха по-големите населени места. Que los criterios, eh, los indicadores establecidos no siempre son. И за това смятаме от опита си в Галиция, че показателите, които са зададени, едва ли успяват да гарантират достатъчно добре целта за сближаване. И в крайна сметка, във връзка с казаното за гъвкавостта и за прилагането на критерии за борбата срещу безработицата, искам да кажа, че това е много сериозен въпрос. Председателката, да, това е една от темите, която ще обсъждаме, е категориите региони. И можете ли да отговорите съвсем накратко? или да, да оставим това за дебата? Ще отговорите по време на дебата. Добре. Благодаря ви много. А сега разбрахме се да говорим по четири теми. Две от тях ще бъдат въведени от Ламбер Ван Нистелрой, а другите два от Констанца Крел. Започваме от Констанца Крел, която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 Внимателно разгледах въпроса с гъвкавостта в различните региони. Комисарят Хан каза, че е добре да се говори за минимални квоти, иначе може да се харчи повече по тези цели. Въпросът е обаче, че там, където няма такива зададени цели, гъвкавостта намалява значително. Не може всички, които се обръщат към мен от е, целия Европейски съюз, да са се объркали. Съгласни са с тематичната концентрация, но не и с зададените в момента цели. Що се отнася до конвергенцията, има много възможности за гъвкавост, така че концентрацията не е толкова важна. Но ако разгледаме общата сума на предложените ресурси, близо 40% от тях все още са на разположение за дадени приоритети в регионите и държавите членки. В междинната категория Става дума по-скоро за 20%. В по-добре развитите региони 17 до 18% свобода. Това според мен не е достатъчно. И наистина тази тема не е обсъдена днес. Или ако е обсъдена, то е по-скоро повърхностно. Този въпрос не се отразява и в приоритетите. Изглежда всички приоритети могат да помогнат с мерките срещу демографските предизвикателства, но аз не мисля, че това е достатъчно. Да, имаме приоритети, но все пак е добре да имаме и гъвкавост, да имаме възможности за реагиране. Има много големи разлики между регионите. Нещата в Польша съвсем не са такива, като в източната част на Германия или в Польша. Затова смятам, че трябва да се борим за повече гъвкавост с преговорите с държавите членки и регионите. Мисля, че ще можем да постигнем това. Що се отнася до социалния фонд, там се планира голяма концентрация на ресурси. Ако говорим за минимум 25% за социалния фонд, съмнение няма. След това обаче го поглеждаме отново и си казваме – а, всъщност, дали един регион може да помогне за финансирането на малките и средни предприятия с цел борба с бедността или пък трябва да има повече възможности за обучение за работниците? Това обаче трябва да се реши на място в региона. Аз силно вярвам, че във всеки регион нещата стоят различно – в някои може да искат 30% от средствата да са по социалния фонд, в други обаче може да искат 50%. Така че това, което ни трябва е в крайна сметка да постигнем една обща картина, която да не е прекалено различна. Тоест, с други думи, придържаме се към тематичната концентрация – но същевременно намираме и някаква гъвкавост за регионите, за да може те да се опитат да оформят нещата. Опасявам се, че когато остава дума за различните възможности, за предлагането на, на повече възможности за избор, се, съм третирана едва ли не като ученичка в класната стая. А, някой може да иска 370 милиона, друг може да иска 500 милиона. Добре, може да се съглася с по-висока концентрация, маневрите са различни, но такава гъвкавост няма да имаме. Всъщност, даже по-скоро няма да имаме. Затова е добре да вземем предвид съвсем разумните интереси на регионите, държавите членки. И е добре да намерим някакъв вид среден път, за да може да си поемем дъх и да помислим за бъдещата кохезионна политика и да помислим как може да се финансират регионите така, че да има резултати, вървящи по посока към постигането на целите от стратегията Европа 2020. За упростяването. Съвсем накратко. На 20 март ще има изслушване. сериозно работи по предложенията в общия регламент и виждам внимателно как всичко това стига до регламентите за отделните фондове. И колкото повече се задълбочи е, човек, е, е, толкова по-ясно вижда, че действително комисията прави едно много добро предложение, за да упрости процедурите за управление. Същевременно обаче смятам, че би било добре да се разгледат и резултатите. Например, годишния доклад за напредъка. Той излиза на три различни места. Може би тук трябва да погледнем и правното основание. В общия регламент се казва това, това и това правно основание, а в конкретния фонд, в фондовия регламент се очертават нещата а, член по член. Тоест, изглежда, че ще има искане за прекалено много доклади, но мисля, че на практика е възможно е, по един интелигентен начин техния брой да се свие. Мисля, че тук има една опасност. Има опасност на някои места комисията да поиска опростяване и държавите членки да трябва да се съгласят, за да вървят нещата. Опасността тук е, че държавите членки имат възможност да добавят и свои бюрократични изисквания, твърдейки, че комисията е поискала нещо. И затова може съвсем ясно да се каже, не знам дали в приложение или делегиран акт, да опишем какво точно искаме и какво не искаме. И в тази връзка би било добре да разберем какви са разликите между стандартния годишен доклад за напредъка и докладите за напредъка от 2017 до 2019 година. Не мога да разбера каква е качествената разлика между тези два типа доклади. Има някаква дефиниция в предложението, но тя на мен не ми изяснява нещата. Ако разгледаме докладите и оценките, може просто да се махнат тези доклади за напредъка с изключение на докладите от 2017 и 2019 година. Що се отнася до упростяването, в крайна сметка най-важното е да се разгледат разпоредбите в общия регламент и да се погрижим те да влязат и в регламентите по конкретните фондове. Ето, например, за селското стопанство. Има нови изисквания за отчетност, които по-рано не, съ... не съществуваха. И като цяло докладването и отчетността доста се е влушила там. Но с структурната политика има нови елементи, които означават по-малко тежка бюрокрация. Много важно е така да подредим нещата, че да няма допълнително осложняване – и накрая, ако ми позволите, един последен коментар. Не мога е, да разбера идеята, че крайните получатели, т.е. тези, които попълват молбите за кандидатстване, всъщност получават по-малко документи за попълване. Виждам как може да има упростяване в системите за наблюдение и контрол и в системите за управление. Но много от бенефициентите си казват, просто не могат да се оправят с толкова много хартия. Затова макар че на този етап все още не можем да намалим тези административни изисквания, които са до самия бенефициент, поне можем да зададем някаква рамка за това. Това бяха моите уводни думи. Благодаря. Съвсем накратко от мен, защото смятам, че има тясна връзка между отделните параграфи, про които сме дискутирали неколкократно. Виждате, че текст съдържа и нашето тълкование и начина по който подхождаме към него. Само искам да спомена категорията региони. Наистина това е нещо, което искаме да приемем. Определено тук не става дума за същото, за същия дебат, както по петия доклад, но като казваме ако, какво ако, ако небето падне отгоре, какво. Така че трябва да задаваме този въпрос, но все по-малко и по-малко. Какво ако? Ние не мислим в тази посока. Ако мислим за целите по Европа 2020, тук трябва да имаме отделен подход за всеки регион. И тук виждате в нашия подход БВП остава най-стабилния критерий. Това е нашата позиция и мисля, че не трябва да започваме дебатите отново. Точките свързани с параграф 7, когато имаме макро и економическите необходими условия. Това е силно политическа тема. Сега не знаем точно какво е договорено, но тук става дума за държ... ниво държава. И вече тук става дума и за това дали ще се направи следващата стъпка, дали говорим за селско стопанство, за втория стълб, за градско развитие. Тук става дума за много повече комплексност. И ние в нашия документ ясно сме формулирали, че няма така рационалност в подхода да се съчетават всички тези теми. Може би комисията би могла да ни убеди. Констанца вече каза, че социалистите са против това. Аз като докладчик от ЕНП мога да кажа, че ще чуя какви предложения ще изтъкнат на преден план, но просто не виждам логична обосновка, защото тук да говорим за годишна рамка, може би председателката зависи за това как да проведем дебатите да провеждаме дебатите през следващата половин година. И след това условностите екс-анте. Наистина това отново е Интересно, защото дава сила на договор за партньорство. Ние съвсем а, скоро трябва да започнем в края на тази година, в началото на 2013 година с тези договори. И наистина Това са нашите коментари, те са свързани с това как се осъществява тази политика. Беше ни интересно да чуем членовете на парламента, но също така има и много място за препоръки за отделните страни. А също така има и връзка с дебатите, които проведохме по гъвкавостта. Но така или иначе можем да тръгнем в тази насока и можем държавите членки да инвестират в същите приоритети, защото говорим за кохезионните пари, но имат много, има много повече пари, които идват от държавите членки, които се посвещават на същите неща, малки средни предприятия, иновации, научна развойна дейност. Тоест, тук говорим не само за това как разходваме собствените си пари, но става дума и за много по-сериозни средства. Така че много е важно да имаме ясна визия, да видим какво става с отделните държави, да видим, че те действат. Тоест не само да даваме, но и да искаме от държавите членки. Това е последния ми коментар. Говорим за договорите за партньорство. Слушаме този дебат днес и пак става дума за задълбаване в проблематиката и след това. А, ми то е става всъщност дума за управление на регионите. Не съм с добро чувство, с добро предчувствие, така че може би е по-добре да започнем с документа ex ante, е да видим как държавата управлява, about this, this, this uh, uh ex ante conditionalities because otherwise uh, it can be done with a lot of pressure и тук става дума наистина за различните условия, за различно финансиране. Ще дойде края на годината. Всички ще са под голямо напрежение. Не това искаме. Защото е важно да видим взаимовръзката с други документи, с документа, който беше приведен на нашето внимание от Ян Олбрихт. Благодаря. Благодаря за уважаеми колеги. Всички докладчици биха искали да се изкажат и можем да вървим по списъка, но не всички са задължени да се изкажат, защото а, сега Ян Олбрихт от EFD. Не, напред. Нека да кажа, госпожо председател. Предлагам да не питаме Генерална дирекция Реджио за новия инструмент. защото вашите отговори са прекалено дипломатични. Не знаем какво става. Генерална дирекция Транспорт ни представи становището, че те имат ново предложение за кохезионните страни. Имат ново предложение от 10 милиона, казва оратора. Тоест, това е една риторика в комисията, вътрешна риторика, която е малко трудна. Тук става дума всъщност за 40 милиарда, които са в кохезионния пакет. Бюджетно това е в кохезията. Вече въпросът е кой ще отговаря, споделеното управление, но това не е въпрос към вас, а към комисията като цяло. Защото тук говорим за тематична концентрация, освен всичко друго. Имаме три нива на тематична концентрация. Първото ниво – Европейския социален структурен фонд. Тук говорим за огромна концентрация. На второ място инструмента. Тематична концентрация. На трето място фонда за регионално развитие. И тук отново имаме тематична концентрация. Тоест, вътрешно има огромна тематична концентрация. Така че, като ги съберем всички заедно, виждаме, че гъвкавостта става по-малка и по-малка. Това поне е нашата реакция. Според принципа на упростяването, всички тия принципи, които споменахте, ние така сме сериозно заинтригувани от общата стратегическа рамка и най-вече от съдържанието, защото, както казах преди и на комисаря, вие сте навлязли в толкова дълбоко в детайлите, че ще е много трудно да се изготвят дейности, защото имаме дейности и приоритети. Така че или ще направите приоритетите по-общи, или ще трябва да се откажете от ключовите дейности. Просто трябва да се измери докъде може да стигнете, доколко далече. А, и тук става дума същото е с договорите за партньорство – както и с етичния кодекс. Дали ще има включен този общ елемент или не, както и елементите, свързани с показателите, с индикаторите, които са свързани с тематичната концентрация. Съгласен съм, че се нуждаем от такива показатели, но според всички правила на показателите, това са индикатори свързани с какво? Защото да, има показатели за тематичните цели или пък има показатели за инвестиционните приоритети или пък за ключовите дейности. Е, разбирам индикаторите за непосредствени резултати, но ако подхождаме логично, трябва да видим какви са резултатите, крайните резултати и трябва този списък с индикатори да бъде законодателен акт. Ще създадем голямо объркване. Да, съгласни сме, че имаме нужда от общи индикатори, но ви моля да кажете дали смятате това да е законодателен текст. Защото със съвета ще трябва да преговаряме индикатори, показатели. Така че в Моят доклад, аз не искам да повтарям всичко, което е включено в моя текст, не беше и тема за днес, но само искам да подчертая този проблем с списъка от градове, които трябва да бъдат градски зони и тези прословути 5%, за които вие казвате, че са допълнение. Не, не са допълнение. Те са 5% от общата сума. Ма трябва да поясните какво имате предвид под това. И градската платформа. Защото когато обсъждате в генералната дирекция, това е последното, което ще кажа, и като говорите за логични последствия и говорите за градските зони с устойчиво развитие, и тези 5% имате градска платформа, така че тук става дума за логика но в много от представенията на Европейската комисия това не е случай. Имаме различни послания, които идват от комисията. И това е един много важен въпрос, много ясно съобщение. Защото днес имаме резултатите от Комитета на регионите и те са в разрез с това, за което говорим. Тоест, на първо място, ние не сме срещу тематичната концентрация, но мисля, че тук става въпрос за гъвкавост, защото стигаме прекалено далеч и поемате прекалено много отговорност в комисията. Поради тази причина смятаме, че трябва да има много по-голяма гъвкавост – но да не бъде пълна свобода, не да имате каквото пожелаете. Трябва да се поеме отговорност, да се водят преговори с комисията, може би да се стигне договорност в договора за партньорство. Но това е следващата стъпка. просто това бяха елементите, които исках да подчертая. Аз не искам отговор. Не. Но що се отнася до фонда за регионално развитие, за а, приложното поле. Тук има огромно поле за действие. Не искам въобще да говоря за тютюна, защото тук според мен става въпрос за грешка. Но това е нарастващ проблем с Фонда за регионално развитие, който не може да се използва в по-развитите региони, когато става дума за ИКТ и основни услуги. И ви питам, какво значи основни услуги? Това означава ли, че ИКТ ще бъдат забранени? в по-развитите региони. Това прави нещата много комплицирани за нас и ако може да ни обясните защо изолацията попада в силата на директива. Изолирането на къщи, топлоизолацията може би това няма да доведе до добри резултати за климата, но аз не съм специалист. Благодаря ви, уважаеми колеги. Трябва да ви припомня, че ИКТ, всички тези изчисления са на базата на пазара и това е забраната, защото пазара там работи. Искам да ви попитам две неща, да ви помоля две неща. На първо място изглежда като че ли имаме много време, но това е измамно, защото има много желаящи да се изкажат. Трябва да се фокусирате най-вече върху въпросите, които са включени в нашия дневен ред. Това не е коментар към господин Олбрихт, просто общ коментар. Сега предлагам да преминем към докладчиците и след това докладчиците в сянка, но най-напред давам думата на но след преди това ще дам думата на комисията. Сега господин Буштинаро. Сега, Госпожо председател, искам да приветствам предложението на съдокладчиците, както и документа, който ни беше раздаден от господин Улбрихт. Съгласен съм, само да добавя нещо към макроекономическата стабилност. Съвет от декември там предложиха така наречения фискален съюз с цели, които стават не просто задължителни, но се включват в конституционалната рамка на всяка държава членка. Не само в еврозоната, извън нея. Мисля, че критериите, които се отнасят до макроекономическата стабилност, не просто се припокриват, но са и ненужни – защото не трябва да забравяме, че имаме и законодателния пакет от 6 мерки, което също е част от економическото управление. Тоест, не разбирам защо трябва да се процедира по този начин. Сега кохезионният доклад. Първата точка е инструмента Connecting Europe, защото това е най-голямото предизвикателство е включено в кохезионния доклад. Вече възникнаха много въпроси, господин Олбрих, зададе най-много от тях, но искам да добавя само още някои аспекти. На първо място става явно, че говорим за взимането на 10 милиарда евро по правила, които не са очевидни, по критерии, които не се разбират лесно. И дори, мога повече да кажа, не е лесно да бъдат приети. Второ, управлението как може да се провежда централизирано управление и споделено управление, защото отговорът, който ни беше даден от комисията, е напълно неудовлетворителен. На трето място, принципът, предложен от комисията, който е първи, получава първи и облагите. Ама ме извинявайте, ама това не е националната лотария. Аз този принцип не мога да го приема. Защото това може би е, е в ущърп за страните, които се нуждаят най-много от средства по кохезионната политика. Тоест тук нещо трябва да се промени, ако искаме да приемем това, ако смятаме този документ да мине през комисията, през нашата комисия и после да се гласува в пленарна зала и да се водят преговори с съвета. След това, като говорим за енергетика и жилищните сгради. Както съм казвал и преди, аз съм за предоставянето на възможността тази специална глава да бъде обект на специално внимание. Защото по този начин най-добре да подпомогне малките и средни предприятия. Това е очевидно. Местните предприятия се нуждаят най-много от нашата помощ. На второ място социалната достъпност до енергетика, до сток, когато цените се покачват почти вертикално и възможността на обикновените хора да си плащат сметките спада все повече и повече. И, приятели, да не забравяме, например, че в Румъния социалното недоволство почива и върху настоящата криза. Така, вредните газове, вредните емисии да се достигането до целите до 2012 година. Най-добре е да се предотвратят наказанията на тези държави членки, които няма да могат да спазят изискванията, които са приели преди договарянето на присъединяването, особено по глава околна среда. На пето място също така би било добре да направим нашата енергетика по-зелена, да намалим нашите разходи и да подобрим комбинирането на енергийни източници. Два комисаря са за това. Мога да кажа, че изказването на комисаря Хан беше много положително. А също така и тази сутрин датското председателство изрази своята готовност да подкрепи идеята и смятам да включа това в моят доклад. И накрая. Все още дори не съм получил ясен отговор от комисията, от комисаря, който бързаше за своето посещение в Букурещ, но искам ясна дефиниция по условията. Кога и как може да се използва кохезионния фонд за случаите, в които се прилага принципа за замърсителя плаща. Космисарът Поточник е готов да приеме идеята и аз съм напълно убеден, че не само Комитетът на регионите, но и нашата комисия е готова да разгледа начините, по които по условия можем да приемем това, защото иначе можем да отворим вратата за кауза, която не е очевидно част от кохезионната политика. Благодаря. Uh, Thank you. Thank you, Благодаря, уважаеми колеги. Нека да уточня нещата. За в бъдеще ще имаме специални заседания, посветени на отделните доклади, на отделните регулаторни инструменти за всеки един фонд. Днес провеждаме дискусии въз основа на предложенията за генералния регламент, за общия регламент, за хоризонталните въпроси, като същевременно се дава възможност на докладчиците по отделните фондове да реагират на хоризонталните въпроси, които засягат техния регламент или са свързани с него. И за днес е, се бяхме договорили да се занимаваме с тематичната концентрация, квотите, гъвкавост, условностите, регионите и упростяването на регионите. Това са областите, които обсъждаме днес, така че нека отново да ви припомня. Това е което обсъждаме в контекста на регулаторните инструменти на всеки докладчик. Рика Маннер. Коментой на Данелия ако хвин lyhyesti. Благодаря, госпожо председател. Искам да коментирам по тези четири въпроса съвсем накратко, тъй като вече говорихме а, с, а, по тези теми и с комисаря. Първо по гъвкавостта и квотите. Що се отнася до регламента за европейското териториално сътрудничество? Казах, че и там ни трябва гъвкавост в тематичната концентрация. Ако могат да се изберат четири тематични приоритета, тогава не се пропускат предизвикателствата на трансграничните зони, например. Има множество разнообразни трудности. Е, това бе подчертано и от Констанце. И така, или трябва да увеличим броя на тематичните приоритети от 4 на 5, или да можем да разширим обхвата на гъвкавостта по отношение на тематичната концентрация. Така че напълно подкрепям текста на докладчика по този въпрос. Що се отнесе до Европейския социален фонд, напълно съм съгласна с докладчика. Смятам, че не е добре конкретно да се заделят средства за Европейския социален фонд, т.е. тези 52%. Напълно съм съгласна с Констанца, що се отнася до заетостта. На различните места по различен начин се стимулира заетостта и по различен начин се подкрепят малките и средни предприятия. В моята страна, например, Европейският социален фонд допринася значително за националния бюджет – така че предлагам да оставим всичко това на отговорността на държавите, членки и регионите и те да решат как да се разпределят нещата. Що се отнася до пета точка, категориите във връзка с регионите. В тази връзка не съм напълно съгласна с предложението на докладчика. Не съм съгласна с преходната категория, поне не е напълно. Необходими са ни повече цифри, повече информация за това, колко ще ни струва всичко това в крайна сметка. Защото на този етап тази категория, преходната, все още не е достатъчно прозрачна като система. По-нататък, по упростяването. Днес обсъждахме този въпрос и то доста. Що се отнася до регламента за териториалното сътрудничество, в него има много конкретни елементи, които трябва да се вземат предвид, е, що се отнася до простяването. Ето, например, има един правителствен администратор, подкрепен 15% които са определени и съфинансирането предлагам да се хармонизира. Също така знам, че ще има много дискусии по-нататък по този въпрос, но все пак е добре още от тук да зададем нещата по съвсем ясен начин. Точно както каза и Констанца в уводните си думи, опростяването трябва да стигне до всички, до онези, които всъщност попълват документите за кандидатстване. Днес се срещнах с един представител на регион и тя бе много скептично настроена за резултатите на тези мерки, за ефекта им в регионите. Добре е също така да се направи сравнение между различните региони, защото има разлики. След това, по отношение на макроекономическите условия – много ще се борим по този въпрос, но все пак не бих искала да се изкажа по въпроса толкова отрицателно, колкото докладчика. Както Ламбърт каза в своите уводни думи, все още трябва да е, почакаме комисията да ни представи повече информация. Едва тогава е, ще можем наистина да оформим позицията си. Все пак не е хубаво да отхвърляме предложението а, все още. Може да има някои положителни резултати. Що се отнася до екс-анте, съгласна съм. Разбира се, това не е пряко свързано с моя регламент за териториалното сътрудничество, но мога да подкрепя Йохим Целер die auf die Änderung der Verordnung beziehen für die europäischen Verbünde territorialer Zusammenarbeit. Und Благодаря, госпожо председател. Само ще се съсредоча върху промяната на регламента за териториалното сътрудничество и това, което мога да кажа, че на този етап това е представенето на работния документ, си дадо сметка, че това тези, които са имали намерение да представят един това е единица, която обхваща трансграничното сътрудничество. Са били поздравени от комисията. И всъщност трудността е на едно друго равнище – някои местни власти всъщност се противопоставят на е, съставянето на такива групи за териториално сътрудничество и се счита, че тези инстанции е, се явяват като конкурент на предприятията, които вече са на терена. И на тези инстанции всъщност е, имат други, други Смята се, че те има други цели, освен на това, за което са призвани, териториалното сътрудничество. Разбира се, трябва да се избягва националните власти да не пречат а, на това сътрудничество. И това е един апел, всъщност, който отправям към всичките. Нали, аз за другите текстове трябва да направим така, че тези териториални групи и единици да не бъдат разглеждани автономно и самостоятелно, но те да бъдат инструмент, който да позволява да се обслужва кохезионната политика и да може действително да се мобилизира, да се използва тези инструменти – Това е инструмент, който може да способства за добросъседската политика, за други области, освен търго... териториалното сътрудничество, например сътрудничество с държави, които са на границите на Европейския съюз може да има, тук не става въпрос за външна политика, става въпрос за сътрудничество отвъд границите на Европейския съюз. И именно тук трябва да това трябва да се обърне внимание. Тези инстанции всъщност съставляват всъщност интересни инструменти. Вече са създадени 20 такива групи, което е един направен инструмент, е, доста интересен и полезен и трябва да бъде използван е, да бъде използван по целесообразен начин. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. И искам да навляза в темата е, направо, без да губим време. И вече се спрях на въпроса за Европейския социален фонд, но искам да се върна на нещо, което като че ли не беше достатъчно обсъдено. Искам да се спра на въпроса за минималните ставки за регионите. Искам да знае какво е становището на моите колеги по този въпрос защото ми се струва, че трябва да се намери някакво терен на разбиране. Има един доклад за многогодишната е, финансова рамка, където намираме тези квоти, тези проценти. Мисля, че трябва този въпрос да бъде разгледани и да се определи точната позиция на нашата комисия. И след това също ми се иска да се е, да задълбочи малко един, една друга тема. Това е тематичната концентрация. Е, колегата Брив го каза съвсем е, разумно. Целите могат да се ограничат и е, рискът обаче е да загубим е, целта, която всъщност е определена. И следователно, за да избегнем тези аномалии, трябва да се избягва приложението на един единен модел. В регламента имаме член 5 от е, социалния фонд, който предвижда участието на този фонд в финансирането на тези мерки. Искам да припомням изявлението на колежката Дегелис, което говореше за а, презентацията, за а, извършения контрол на равнище държавни органи. Аз предпочитам да говоря за автономни е, единици и бих казал, че нашата комисия винаги е настоявала да се разчита както на националните, така и на регионалните и местните власти – това са въпросите, които ме вълнуват за момента и бих искал да чуя становището на различните колеги. Има ли възможност да чуем коментарите на Николас Мартин? Благодаря, госпожо председател. Нека първо да кажа, че комисията силно цени, високо цени работата, която вече е свършена. Работните документи вървят добре напред и е, се вижда ясно, че с техния напредък сериозно се задълбочава сериозността на заетите позиции. И така, е, мисля, че можем да се съсредоточим е, върху бъдещите дискусии по отделните доклади. Нека първо да започна с първата от четирите теми – тематичната концентрация. Тук виждаме една обща идея за това какво искаме да постигнем. Оценява се потребността от концентрация, но същевременно се иска и гъвкавост. Не се е, иска е, концентрацията да принуждава регионите е, да разходват средства по начин, който не отговаря на приоритетите им. Най-важно е с какъв механизъм обаче може да постигнем а, това. За различните фондове механизмите са различни. При фонда за регионално развитие всъщност се работи с проценти. Това изглежда един доста простичък метод. Всъщност се опитахме да разгледаме множество различни методи. Има и идеален вариант, а именно а, за всяка държава членка и всеки район, всеки регион да има отделна система, отделно разпределение. Но мисля, че ако работим с тази 100% гъвкавост, тогава няма да постигнем достатъчна последователност в действията си. И в крайна сметка предходният ни опит показва, че когато се започнат подобни преговори при пълни условия на гъвкавост, е много трудно след това да се наложат някакви ограничения. И за това може би е добре да се работи с е, малко по-ограничена гъвкавост. Така има известна степен на принуда, но също времено има и е, голяма степен на свобода. Целта е да може всеки регион да адаптира програмите, но същевременно да трябва да спазва и някои ограничения, които са залегнали в регламентите. И като се говори за гъвкавост, нека да не забравяме, че процентите за фонда за регионално сътруднич... Е, развитие, извинете, са по държави членки. Т.е. е възможно вътре в държавата членка да има разнообразяване и в някои реги, региони да е, има по-низки, а в други по-високи проценти. Така че това ни дава възможност за гъвкавост. Същата логика се основава на същата логика се основава и предложението за минималните дялове от Европейския социален фонд. Ясно е, че са необходими инвестиции от социалния фонд в множеството дейности в областта на образованието и социалната сфера. Особено сега, когато има толкова тежка безработица сред младите. Така че това е ясно от само себе си. От тук нататък трябва да разгледаме и връзката с разширяването на възможностите за използване на социалния фонд. По-широк е вече неговият обхват и в крайна сметка с този законодателен пакет искаме да постигнем по-голяма интеграция. Всичко това е свързано и с минималния дял за социалния фонд по опростяването. Благодаря на госпожа Крел за коментара за това с какво вече разполагаме в регламента. Тя е напълно права, че всичко това трябва да се подкрепи и от мерки на национално равнище. Само така ще могат бенефициентите да извлекат най-добрите, най-силните практически ползи. Проучванията показват, че именно там ще има най-големи печалби, ако държавите членки въведат система, в която цялата комуникация между бенефициентните, извинете, бенефициентите и прилагащите органи става по електронен път. Всичко това има значение и що се отнася до избягването на прекалено скъпи и строги административни изисквания на национално равнище. Държавите членки ясно ще очертаят начини по които да намалят административната тежест за бенефициентите. И това ще е напълно измеримо – така ще може да се прехвърлят предложенията от регламента направо на, рациона... на национално равнище. Що се отнася до националния доклад за напредъка? Госпожа Крал е права. И първи ме доклади е, по основните данни и след това на две места има доклади и за повече, които навлизат и в повече подробности. Много важно е да има ясна система в държавите членки. Това като цяло е, не представлява голяма административна тежест, защото по-голямата част от данните ще могат да се прехвърлят по електронен път е, и е, това ще бъде стандартизирано. От там нататък държавите членки ще ни дадат информация за това как според тях напредва приложението на програмите на тяхна територия. Мисля, че това е добър баланс. Що се отнася до условията? Що се отнася до макрофискалните условия особено? Мисля, че е добре да разгледаме в подробности предложеното от комисията. Тук имаме два елемента единият елемент се отразява и на работата ни сега. Той е начин да се задейства механизъм за преразглеждане на, пар... на договора за партньорство, когато това е необходимо. Ето сега, например, имаме криза, имаме и конкретни потребности, свързани с високата безработица. И така това ще ни даде възможност държавите членки да преразгледат начина по който използват е, средствата и по който програмират използването на тези средства и ако се налага е, да го променят. Тоест това е просто един механизъм за задействане на преразглеждане. Вторият механизъм може вече да доведе до евентуално замразяване на средствата там, се вземат мерки, когато дадена държава членка на няколко пъти не е предприела мерки, за да се справи с дисбаланси и други проблеми. И така, това системно нехайство, държавата поставя пред опасност не само себе си, но и други държави членки в Европейския съюз такава една ситуация трябва нещо да се съдейства, трябва да има някакви санкции, но и там отново има много голяма степен на осмотрение, която е оставена за това точно какви трябва да бъдат санкциите. Взема се предвид колко сложно е положението, колко тежко е и е, доколко грешката, допусната от държавата членка, се е повтаряла. по етичния кодекс. Във връзка с казаното за това, което изготвяме по Европейския социален фонд, по същия начин работим и по етичния кодекс. Това е един неформален документ, един работен документ, за служителите и като цяло резултатите му трябва да са на разположение до февруари. Или скоро след това. А сега нека да се върна на инструмента за свързване на Европа. Трябва да се съсредоточим върху това какво искаме да постигнем – с тези пари. И трябва да имаме предвид е, всички тези мрежи е, от транс, европейските транспортни мрежи. Може би не за всяка държава членка е, съществяването на изаимните връзки между тези мрежи представлява приоритет. И е, именно заради това се предлага инструмента за свързване на Европа. И ако искаме да разглеждаме нещата по приоритети, е, всъщност трябва да гледаме на приоритетите едновременно, да ги разглеждаме едновременно и трябва да мислим за основни инфраструктурни проекти в държавите членки, които могат да бъдат финансирани по различни начини. От там нататък държавите членки ще могат да приоритизират. Ще се работи с е, обяви за е, подаване на предложения и държавите членки ще могат да си подготвят проектите в е, някакъв срок и ще могат да имат разумни основания да очакват, че ще получат финансиране от инструмента. По социалния фонд основните действия. Защо говорим за такива основни или ключови действия? Това понятие има за цел да отчертае кои типове инвестиции могат да се покриват от различните фондове. Но предлагам и на това да се върнем, когато документа на комисията ни е на разположение. А сега, нека да се върнем към тематичната концентрация. За, от, на зададените въпроси вече отговорих а, частично, но не трябва да се забравя, че тук има и едно допълнение, което покрива транспорт. Транспортът, според мен, има а, важно отношение по трансграничните програми и в формулировките на инвестиционните приоритети за програмите по европейското териториално сътрудничество това е предвидено. I can do a lot of things, but... Uh, Мога да направя много неща, зависи от това колко дълго смятате да говорите. yeah, I think the, the... Смятам, Доколкото разбрах вашия въпрос, той бе по-скоро насочен към бъдещето на преходните региони. Това е нова концепция. Иновация е. Тук събираме на едно място региони, които по-рано са били а, по целите за конвергенция и други, които никога не са били, но попадат в а, групата а, между 75 и 90%. А, така че а, е, имаме различни нива на концентрация, вземащи предвид различното положение в различните региони. Има и различно съфинансиране. Целта е, както каза комисарят, да има ясна връзка между кохизионната политика и стратегията за Европейския съюз за 2020 година, като същевременно се взема и пакета предвид. Е, господин Годманис има думата. Госпожо председател, всъщност се оказва, че ставаме, че междувременно станахме докладчици. Добре, тук работим по основния законодателен пакет, а всъщност докладчиците говориха за големия. Председателката, ако може, говорете кратко. Да, аз ще говоря кратко, ще говоря с цифри. Първото нещо. Много благодаря за работния документ. Много добър работен документ, по-пространен и включва нещата, които обсъждахме първи път. Второ. Що се отнася до отговора на господин Хан? че държавата ще се погрижи за това как регионите да участват. Е, извинете, докладчиците вече написаха ясна дефиниция за партньорите. Защо? Ами много лесно. Териториалното сътрудничество ще получава 32% повече, т.е. 8,8 милиарда тук или 11,7 милиарда в следващата многогодишна финансова рамка. Около 3 милиарда разлика. Спомни... Представете си сега големите е, държави и техните малки съседки. Няма да има сътрудничество между държавите членки. Няма да има трансгранично сътрудничество. Ако гледате освояването, мисля, че е съвсем ясно, че трябва да има ясни правила. Не може просто ей и държавата да си съгреши за регионите. Сега, що се отнася до днешното изявление? Гъвкавост и квоти. Тук трябва да се споменат 3 до 5 приоритета. Господин Хан каза, поне 3. Научни изследвания, трансгранична заетост и енергетика – но мисля, че не можем да кажем а, с лекота, че искаме повече. Има страни, които преди 15-20 години получиха много пари за много неща, отлична инфраструктура и какво? Бизнеса не работи. В крайна сметка тази страна се намира в програма с МВФ, ама всич... няма да я споменавам, всички знаете за коя страна става дума. Та, има такива ситуации. Големи проекти и накрая нищо. Затова трябва да се намери компромис с комисията за приоритетите. И за гъвкавостта. Ясно е, че има разлика между прибалтийските страни и Средиземноморието, обаче трябва да сме по-конкретни. На трето място – регионите. Нека да не бъдем ревниви. Ето, цифри. Изключваме инструмента за свързване и тогава кохизионната политика получава 17 милиарда по-малко за следващите години, т.е. минус 4%. А ако Connecting Europe е вътре, тогава нещата до някъде се изравняват. Обаче в петък ще видим какво ще стане, защото оттам ще започне а, подходът отгоре надолу към следващата многогодишна финансова рамка и както каза Левандовски съвсем ясно, целта е просто да се реже. Тоест от кохезионните фондове да се реже. Това не е лесно. Що се отнася до регионите? Трябва да получим отговор от комисията. Не може и тъй да ревнуваме. Искаме да разберем какво казват участниците. Едни са в кохезионни, други са в преходни, пък трети в конкурентно способни региони или страни. Тук трябва да внимаваме. Какво става на глава от населението? Може при някои, които са, да са в преходните региони, да има по-големи суми, но не мисля, че просто е тъй ще се увеличи с 47% броя на населението в регионите. И тук трябва да получим ясен отговор от комисията. Моля ви, имайте тази добрина. Ако ни съобщавате цифри, е, правете разбивка на глава от населението, защото иначе винаги мога да кажа, ето тъй като един член на регион, вече получаваме с 30% по-малко, а пък същевременно преходните проценти ще получат 12% повече. А пък тези в конкурентно способните, те горе-долу си остават в същата ситуация. Плюс-минус 2%. Така че, ако няма ясна разбивка на глава от населението, Просто има опасност хората доста да се заблудят. Едните да казват, че другите са ги минали и трябва това да се избегне. Иначе мисля, че комисията е свършила добра работа. Просто говоря за начина по който се представят нещата. И накрая, по отношение на простяването. Не разчитайте толкова на това. За периода 2007-2013 година нещата са по-сложни, защото се въвеждат допълнителни системи за аудитиране на големите проекти, по-големи от а, а, миналия период, но също времено броя на грешките намалява значително. Има много по-малко случаи, които се разглеждат в ОЛАФ или Сметната палата. И така, мисля, че комисията не трябва да опростява нещата до такава степен, че с лекота да се е, използват е, цифрите, защото така ще се стигат до грешки. Е, просто мисля, че няма логика. Не може и тъй да се казва, дайвайте ни пари по прост начин. Много трудно е опростяването. А какво И накрая, за темата екс-анте, екс-пост. Е, тя е съвсем е объркана. От една страна имаме три елемента от областта на економиката и три елемента от областта на бюджета и фискалната дисциплина. Добре, до тук нормално. Обаче тези закони са задължителни само в страните от еврозоната. За всички извън нея тези закони просто не са задължителни. Те могат да се присъединят, а могат и да не се присъединят. И последния декември бе взето едно още по-сложно решение. 26-мата държавни и правителствени глави си се, разбраха, съгласиха се, така разбраха се, че ще има фискална дисциплина, още по-строга, 1,5% от бюджетния дефицит. И какво става сега? Въпросът е следният. Ако не е задължително, нещата са неясни, а дори след като се приемат, те са задължителни само в еврозоната. Затова комисията трябва да създава и условията, така че споразуменията за разглеждане ексанта и експост да се вземат предвид и във връзка с кохезионната политика, а не някой да се мисли, че на сега не са задължителни и за него, от друга страна трябва да ги попълни, за да е, е, е прият в кохизионната политика. Ама, нали се казва, не може хем да влезеш през вратата, хем да влезеш през прозореца. Така че е, във всяка страна нещата са различни. Всички страни трябва да прилагат е, кохизионна политика. Всички страни трябва да участват в кохесионната политика и Великобритания, и Унгария, и всички. Но не всички сме членки, за които е, на, е, са задължителни европейското полугодие, пакет от 6 законодателни мерки и фискалния пакт. И това трябва да се разгледа много внимателно. В общи линии бъркотията е пълна. Никой не разбира какво е задължително и какво не. И накрая, още нещо много интересно. Въобще не можах да разбера възосна... какво основание господин Рен е, заявява, че от Унгария ще се отнемат близо 1 милиард средства по кохизионната политика. А, много голям процент от общата им сума. Е, Също време, обаче не виждам точно как ще стане. Той каза, няма да се засегнат поетите ангажименти в 2013 или 2014 година, е честно казано, не мога да разбера къде е правното основание за тези мерки. Трябва много да внимаваме. Председателката. Правното основание е съществуващия регламент за Кохезионния фонд. Председател, господин Годман, с 85% или? Председателката съществува правно основание. Няма сега да го обсъждаме. Колеги, имате само по 3 минути. Ако искате да чуете е, на, след това и ам, отговорите на Николас Матин в условията на превод. Заповядайте. Три минути. Е, да, unsere Fraktion noch nicht viel Gelegenheit hatte, nur 30 Sekunden, möchte ich zu dem Working Document etwas sagen, was die beiden äh, Rapporteurs, äh, Herr Констанца Крейл и... Бих искал сега да се позова на работния документ, който беше подготвен от Констанс и Венистър Хора. Необходим ни е внимателен дебат по делегираните актове. Трябва да видим къде се прилагат, къде не се прилагат. Пред пакета е, е, регламенти трябва да се разгледа като цяло, но общата стратегическа рамка – е нещо отделно. Има един документ, който се спомена, един въпрос, който се спомена в работния документ. Предпочитам първия вариант, т.е. обичайната законодателна процедура. Договорите за партньорство трябва да се разглеждат по-отделно. Трябва да се види кои елементи да са задължителни, какъв да е срока. Има и други въпроси, свързани с активните програми. По тематичната концентрация трябва да обмислим един важен въпрос тук. Каква е нашата цел? Имаме тематични цели. Защо ни трябва такава приоритизация? За да избегнем злоупотреби ли? Или защото искаме да се занимаем с някакви политически приоритети? И защо изобщо тематична концентрация ни е необходима? Ако и се сним това, тогава ще е, се придвижим една крачка напред. За мен това просто не е ясно. По квотите. Съгласна съм с двамата докладчици. Строгите квоти не са полезни, що се отнася до отношенията с фондовете минимален, минимал, минимум 85% бе споменат от господа Крил. Може би е, това е добър вариант, но нищо по-малко. Що се отнася до условията? Не мога да ги разбера. Не е регионът е направил грешки, когато нещата не вървят добре макроекономически, защо трябва да бъде наказван. Не мисля, че, тя, е, е, че е, тези условия, макроекономическите условия ще ни ам, бъдат от полза. Тук имаме сериозна заплаха. Трябва да обмислим нещата наново. И още нещо, преходните региони, да, трябва ни тази междинна категория, разбира се. Но ако я разгледаме по-конкретно, се очертават две различни, два различни елемента или групи в рамките на тази категория. Затова просто трябва да се види кои са тези региони, къде се намират, как успяха да прескочат в преходната период, е, категория, т.е. да се качат над 75%. Въобще да разгледаме статистиката. Сега накратко по отношение на опростяването и акредитирането. Честно казано, акредитирането не е безкрайно необходимо. Мисля си и за годишните доклади, които може да доведат до допълнителни бюрократични изисквания. И накрая за гъвкавостта. Мисля, че трябва да се говори и за кръстосното финансиране. То трябва да се разшири. Това беше въпросът. Това е и въпрос към комисията. Благодаря, Михаил Тремаполос. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω... Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за събранието, което беше организирано с докладчите в Сянка. Ние като зелени сме съгласни с този докладчик. А освен това, ние сме против макроекономическите условия. Бих могъл да упомена и други елементи, като бюджетния резерв, които могат да ни доведат до по-добри резултати. И това е причината, за която сме за. Но що се отнася до връзките между регионите, дори да има региони, които получават по-малко, ние сме за. Комисията би трябвало да управлява програмите по по-ефикасен начин, за да могат да бъдат по-оперативни. А що за отнася до новата точка, става въпрос за засилването на капацитета на законодателството, мисля, че всичко това върви в правилната посока и ви благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласна с много неща, които вече бяха казани. Няма да повтарям, разбира се, това, което казаха преждеговорящите, но като гледам е, използването на средствата, които проистичат от различни фондове, мисля, че не трябва да се въвеждат много стриктни правила по отношение на процентите, и тематичните групи и така нататък. Мисля, че по-голямата част от нас е, ще се съгласат с това, ние може би трябва да определим някакъв минимален прак, но в последствие държавите членки ще трябва да могат да разполагат с известна гъвкавост, известна свобода, за да могат да се приспособят към собствената си ситуация. И едва така ще може да постигнем целите, например, на стратегията Европа 2020. А що се отнася до нашето събрание, днешното ни събрание, искам да подчертая това, че Целите, тематичните цели са една много важна тема. Всъщност и не зная защо бяха определени 11 тематични цели. Не искам да влизам в подробности, разбира се, но смятам, че в последствие ще имаме време за дискусия. Но ще трябва да се върнем пак на този въпрос. И бих искала също да подчертая това, че когато се подготвят е, договорите за партньорство, ще трябва да се държи сметка за а, мнението на местните власти. Не е възможно да се създаде законодателство за тях, без те да участват. А що се отнася до условията, ексанте, е, това не беше много добре е, определено. И независимо от тази празнота, тези условия водят до много сериозни последствия – комисията може да реши да спре една част е, или всичките плащания. И мисля, че тези условия ексанте трябва да бъдат много добре описани, уточнени в текста, където да се посочи някакъв източник, е, поне който да описва принципите на тези условия. А що се отнася до макроекономическите условия, вече говорихме и то доста много на днешното заседание. И тук също може да се спрат плащанията. Това нещо може да бъде направено от комисията, когато не са изпълнени макроекономическите условия. Искам да привлеча и вашето внимание върху едно, един аспект. В, днес тези макроекономически условия зависят от общата ситуация, световната ситуация, която се променя всеки следващ ден съобразно регионите и които нямат влияние върху тази, тази ситуация, така че не би трябвало регионите да бъдат ощетявани, наказвани заради нещо, което те не са виновни. А що се отнася до Европейския социален фонд, искам да се върна на това, което вече казах в самото начало трябва да бъде определено използването съобразно нуждите, конкретните нужди. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на двамата докладчици, Берти и Констанца, за работния документ. Това е една чудесно свършена работа. Е, всичко беше добре определено, но бяха определени също и точките, по които трябва да задълбочим нашия анализ. Ние сме съгласни с е, това, което е казано. И по тези четири точки, които бяха пред... станаха ще бъдат предмет на дебат, искам да поставя ударението върху опростяването. Опростяването на правилата, което е едно от основните изисквания на парламента по отношение на следващия програмен период първия, така, първия анализ, който извършвам, позволява да се каже, че опростяването е една сложна процедура и както каза Констанц в първото си в изявление, а, това опростяване не трябва да отговаря само на нашите очаквания, но всички страни, които участват в кохезията. А отвъд това, което е записано в работния документ, искам да поставя някои друг, въпроси, да повдигна някои точки. По-специално едно от предложенията, което беше направено през 2008 година в посока упростяване, 2008 или 2009 година си спомня, че споразумението, което се сключва между държавите членки и комисията, не, се, не касае всичките програми, а основните, основните споразумения за партньорство и по този начин се намалява по драстичен начин бюрокрацията и е, държавите членки могат да имат по-голяма гъвкавост е, за изпълнението на тези договори за партньорство. Освен това и предложението за регламент позволява да се прибягва до трите фонда от кохезионната политика на равнище оперативните програми, но не и е, на равнище приоритети, с изключение на някои изключения, касаещи социалния фонд. Искам да попитам комисията за тези случаи дали не се преглежда преразглеждане на този въпрос. Благодаря. Николас Мартин. Ако може да отговорите, но съвсем накратко, тъй като и двамата докладите ще трябва да реагира след това на вашите бележки. Thank you, Chair. I'll, I'll work my way благодаря, госпожо председател. Набързо ще мина през основните въпроси, които бяха зададени. Ще започна с въпросите, свързани с европейското териториално сътрудничество. Тук е много важно да припомним, че всъщност програмните области трябва да бъдат приети чрез решение на комисията. Тоест, тук има текущ процес на преговори. Не може просто държавите членки да решат, да вземат решение по този въпрос. Ние предвиждаме определени области за програмите по териториално сътрудничество, като отправната точка ще е това, което сме предвидели за 2013 година. Но опитът показва, че определено е, има нужда от такова договаряне и нас са необходими определени предпазни мерки. По отношение на данните, които изискахте, е, ще разгледам с удоволствие е, наличността на такива данни, да видим дали можем да ви представим нещо пределно и ясно. Бихме могли да проведем и двустранна среща, е, за да видя дали мога да ви предоставя всички тези данни. Председателката прави коментари без да ползва микрофон. Разбира се, това ще е важно и за цялата а, комисия, не само за човека, който задал конкретния въпрос. По отношение на опростяването, аз мисля, че не трябва да го представяме като противоречие а, между опростяването и намаляването на грешката. Напротив, според нас, Опростяването е един механизъм, който води до намаляване на нивото на грешката, особено при правилата за допустимост. Ако имате ясни правила, които са хармонизирани, то в този случай това е един начин за намаляване на риска от поява на грешка, защото те често се появяват заради непълно разбиране. И това е една от целите, която се надявам да постигнем. По отношение на тематичната концентрация. Защо тематична концентрация? Ами, защото опитът показва, че ако се опитате да свършите всичко наведнъж, не постигате нищо. Трябва да се фокусира финансирането и нивото на финансиране трябва да отразява съответните обеми. Но ние трябва да фокусираме финансирането, за да имаме въздействие от използването на фондовете. Това е обосновката. По, същото, по същия начин обосновката за условията ex-ante. От опит знаем, че ако нямаме подходящите предварителни социални условия, това проваля и опитите за успешно финансиране. За кръстосаното финансиране – Причината, поради която сме намалили а, сумите, които могат да се използват по съфинансиране и различните типове финансиране по Европейския социален фонд. Това се дължи на необходимостта от гъвкавост, но също така и необходимостта от многофондови програми, така че може би е по-добре да се обединят двата фонда в многофондова програма. Също така разглеждаме и възможността за това една единствена дейност да се финансира от различни фондове, от различни фондове, от различни програми. Тоест имаме различни източници да си гарантираме гъвкавостта, която според нас е необходима. Сега да се върна към условията екс-анте предварителните условия, мисля, че тук имаме много детайли в приложение четвърто на регламента. Ние споделяме мнението, че трябва да има оперативна функционираща система. Това е много важен елемент за разработването на една политика ориентирана към резултатите. Трябва да гарантираме, че сме постигнали правилното равновесие, това, че сме набелязали правилните критерии, които могат да бъдат оценявани обективно, както в държавата членка, така и от комисията. Мисля, че в бъдещите дискусии с датското председателство и тук в Комисията по регионално развитие ще се опитаме да задържим основните елементи, но ще можем да видим как да подобрим останалите. По отношение на процедурите за договорите за партньорство и програмите. Сега тук отново искаме да постигнем правилен баланс между това да се разписват документи, насочени към постигането на определени цели, без те задължително да са прекалено отежнени. Ние трябва да разгледаме най-вече начините в рамките на програмите за това как те могат да бъдат изменени, когато е необходимо и да се внедри по-лекотена процедура, отколкото имаме в момента. Т.е. трябва да се видят областите, в които текста може да претърпи промяна, за да се постигне тази цел. Трябва да разгледаме някои начини, като а, още веднъж казвам, че това е текущ процес в работните групи на съвета. Т.е. трябва да се види дали може да се избегне дублирането или препокриването. По отношение на приоритетните оси. Но тук основната цел при структурирането на програмите и приоритетните оси е да се запази връзката с тематичните цели, които гарантират връзката с стратегията Европа 2020 година. Ние не искаме да видим размиване на това, което ще подкопае една от основните цели на това, към което се стремим. Благодаря ви. Наистина реагирахте много бързо. Констанц Ламбърт, ако имате някакви коментари. Äh, Няма да правя много коментари. Но мисля, че бяха разгледани немалко въпроси. И знае, че комисията работи по един документ, свързан с упростяването. Ще имаме изяснения тогава, ще знаем какви са кривилните камъни на това упражнение, упростяването. И знаем, че ще ни бъде предоставено на наше разположение. Естествено, че този документ ще ни е необходим, за да се подготвим. И смятам, че за бъдеще дебата трябва да бъде провеждан за всеки отделен регламент, за да може да имаме задълбочена дискусия по същество, тъй като проблемът е, че когато работим както работим, работихме днес, говорим за големите цели, но може би ще трябва да се съсредоточим повече върху отделните елементи, да влезем в подробностите, за да може да имаме една по-конструктивна работа. Благодаря. Благодаря. трябва да имаме предвид, че е, е добре да обсъждаме тези неща, но трябва да се говори и за Фонда за регионално развитие, да се работи докладчиците и докладчиците в сянка. Защото все още имам някои неясноти по тематичните приоритети. Нещата трябва да се организират, може би по-отворено, не само в работна група. Същото въжи и за морските въпроси и за риболова. В комисията по научни изследвания – са намерили, са насочили своето внимание колегите си към първия приоритет, защото е необходимо да се създадат отлични научни постижения, да имат условия за отлични научни постижения. Те много се интересуват, но в крайна сметка тук се говори за наши компетенции. И накрая за изслушванията на 20 март. Може би е добре да говорим за хората, които познават практиката. Можем да имаме много предложения, но е добре да имаме практически изменения. Трябва да се работи практически с ясни предложения и ясни изменения. Мисля, че работихме добре днес. Видя се подкрепата за е, изготвените от нас документи. Мисля, че напреднахме добре. Обръщам се към председателката. Нека да се проверим как се планира работата в Комисията по селското стопанство и в други е, области. Ако искаме да имаме първо гласуване в пленарна зала през септември, какво правят те? Това са просто процедурни въпроси. Благодаря много. Искам да благодаря на преводачите за това, че останаха с нас до самия край. Благодаря ви много. Срещаме се Утре в 9 ще говорим по много важна тема, след това ще имаме гласуване, така че нека да не се развали дисциплината. Благодаря много.